Hello, good uh, morning. Добър ден на всички. Добре дошли. The... На предпоследния ден с заседание преди лятната пауза. Дневният ред е натоварен, затова нека да започнем веднага. Първо, приемане на дневния ред. Ако няма бележки по него, а не виждам такива, можем да сметнем дневния ред за прият. Oh, Току-що ме информираха господин Коферати, че сте се върнали след лечение. Много се радвам, че сте добре и сте тук. Всичко хубаво желая. Um, then, uh, our usual... И така, съобщения. Първо, настоящото заседание се излъчва в интернет. Добре дошли на всички, които ни гледат по интернет. Това е електронно заседание, което означава, че всички документи може да намерите онлайн. След това Новият ни вестник е на вестникът на Имко. Може да намерите и на хартия. Приемане на протоколите от последното ни заседание 21-22 юни. Ако няма възражение, до края на заседанието протоколите могат да бъдат сметнати за прияти. Преминаваме към първата точка по същество, а тя е свързана с това какво се случва с триалозите и доклада за прилагането на Законодателство за защита на потребителите. Колегата Олга Сеналова е докладчик. Олга, заповядай за случващото се. Uh, Благодаря. По изключение ще говоря на английски. Уважаеми колеги, изказването ми ще бъде разделено на две части. Първото ще бъде свързано с съдържанието. Що се отнася до съдържанието? Опитваме се да постигнем съгласие на първо четене по тази тема. След третия триалог и техническото заседание след три седмици успяхме да стигнем до политическо съгласие – стигнахме до, компромисни, до компромисен текст. 13 юни, последния ден на Малтийското председателство, с квалифицирано мнозинство от държавите членки, Корепер прие компромисния текст, който ще гласува нашата комисия утре. Европейският парламент в контекста на преговорите, които бяха доста сложни поради нежеланието на държавите членки, положителен резултат, такъв какъвто си заложи преговорния ни екип. Една от сферите, в която имахме много изисквания и бяхме, имах с много ясна позиция, е укрепването на участието на потребителските организации, както и на всички организации, които имат легитим интерес към защита на правата на потребителите, включително асоциации на търговците, рамките на механизма за сътрудничество. Стигнахме до формулировки, които дават задължително основание за уведомяване на компетентните органи. Има някои други разпоредби, които правят така, че гласа на организациите, които представляват потребителите на европейско и национално ниво, да бъдат в бъдеще разглеждани сериозно. Още нещо, което подобрява компромисния текст, е инструментариум от правомощия, които компетентните органи в държавите членки трябва да имат като предпоставка за трансгранично сътрудничество, за справяне с нарушения на правото офлайн и онлайн. Компетентните органи имат правомощия да разследват, както и да започват процедури за нарушение – както и активно да търсят решения, които да а, обещетят потребителя за щетата. Засилва се и сътрудничеството през граница, свързано с широко разпространени нарушения, включително и в Европейския съюз, и се дава роля на Европейската комисия. След споразумението на политическо и техническо ниво по този регламент, всички институции бяха вече получили крайната версия на текста. Изведнъж някои държави членки забелязаха елементи, които могат да попречат за практическото изпълнение на регламента. Комисията направи правна оценка на тези точки и се обърна към мен и докладчиците сянка с искане да постигнем съгласие дали предложени технически решения са приемливи, като каза, че целите на политическото споразумение което постигнахме по време на третия триалог, не се променят. Що се отнася до промените, които се изискват, като докладчик на парламента, аз не съм удовлетворена от това, че сега се искат промени в текста от страна на държавите членки, текст, който парламентът разглеждаше като вече одобрен. Неприемливо е два дни преди гласуването в Корепер да се иска парламента да прави допълнителни промени в текста, дори когато тези промени са от техническо естество, без да оказват въздействие върху политическата сделка. За това извиках извънредно стание на докладчиците миналата седмица в Страсбург. Исках да обсъдим с всички политически групи дали можем да одобрим тези промени. Резултатът. Повечето групи са съгласни да подкрепят гласуването в Корепер, включително и моята група на социалистите и демократите. В същото време трябва да подчертая, че от процедурна гледна точка такъв един подход, да се искат в последния момент промени, Макар, че имахме много неформални срещи между представители на трите институции, е неприма... неприемливо. Това, че сега ще одобрим тези промени, не трябва да се смята за прецедент в бъдеще. Нещо положително накрая. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, Карлос Коелю, господин Салимович, Юлия Реда, асистентите на секретарията за сътрудничеството на Малтийското председателство на Европейската комисия за конструктивния диалог и всички усилия за постигане на разбирателство. Това е технически документ и много екстензивен. Не бива да забравяме, че той ще подобри механизмите за изпълнение, за да се решат незаконни практики, които нарушават правата на потребителите. Затова моята препоръка за гласуването утре е да подкрепим компромисния текст така както е поискан. Отново, благодаря на всички за подкрепата и за сътрудничеството. И на, не на последно място, благодаря на Никола Ванячек за огромната работа по темата. Това е мой асистент. Благодаря ти, Олга, за тази информация. Благодаря за работата. Благодаря, че защити позицията на парламента, тъй като, доколкото разбирам, не е било много лесно. Гласуването ще бъде утре. Благодаря. Преминаваме към следващата точка е за темата блокиране на географски принцип. Андреас ще говори от името на Роза. Благодаря за съжаление, Роза. Brief uh, overview about where... а, Роза я няма, аз ще ви информирам. А, триалога се проведе на 27 юни. А, Ружа искаше да подчертае, че ние като парламент искахме да подходим по различни начини към позициите си за, паро... за... за съвета. Най-разделящите ни неща са свържени с приложното поле, цифровите услуги и, и ограниченията при пасивните продажби. Независимо от усилията на Малтийското председателство, мандатът бе слаб. Те не можаха да отговорят на очакванията на парламента и най-вече на потребителите. Парламентът показа гъвкавост по много въпроси. Това беше последният трилог в Малтийското председателство и затова Ружа и всичките докладчици в сянка, на които благодари, решиха да подновят работата с естонското председателство, за да се постигнат резултати за гражданите и да се съсредоточат върху това да намерят решение последните въпроси. Първо, борба срещу дискриминацията в електронните услуги. Правила, които защитават ограниченията при пасивните продажба и преразглеждането на регламента. За Ружа е ясно, че гражданите очакват Европа да даде конкретни резултати, което може би ще е възможно в този файл, блокирането на географски принцип, защото това ще ни даде възможност да бъдем по-конкурентно способни. Ще има технически дискусии септември, преди триалога. И това е всичко. Благодаря. Thank you, uh... Благодаря, Андреас, за тази информация. И сега може да преминем към следващата точка. Това е един от твоите доклади. Той е свързан с теста за пропорционалност за регламентираните и регулирани професии. предложението е част от пакета за услугите. Проекта Ти включва 52 изменения. Заповядай. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо предварително искам да благодаря за доброто сътрудничество с докладчиците в Сянка. Аз също благодаря на секретарята на неговите сътрудници, защото всичко мина много добре. Радваме се, че колегата Коферати отново е здрав и е тук сред нас. Сега тук става въпрос за проверката на пропорционалността, що се отнася до регламентираните професии, така че в крайна сметка да има повече ползи за вътрешния пазар и да се гарантира следното, че държавите членки ще поемат своята отговорност при регламентираните професии да взимат предвид принципите, свързани с вътрешния пазар. Работен документ съм представил, в който са включени основните политически аспекти. Важно е да се каже, че този пакет в сравнение с предишните предложения не се занимава с въпроса на регламентирането, а всъщност как това регламентиране може да в крайна сметка да се окаже удачно. Трябва да кажа, че ние сме благодарни, че съгласно принципа на субсидиарността имаме много а, профсъюзи и организации, които могат да се справят с този въпрос и на национално ниво, а, що се отнася до качеството на професиите, но а, те могат да се занимават и с други случаи, свързани с вътрешния пазар. Затова всички заинтересовани страни не трябва да бъдат ощетени от този пакет. В цяла Европа всички, които са организирани в професионални организации, да могат да се управляват сами, да могат да взимат самостоятелно своите решения. Това е най-доброто за вътрешния пазар, а именно ако решенията се взимат в съответствие с принципите на вътрешния пазар. Отделните аспекти от доклада са известни на колегите, за това няма да навлизам в подробности. Смятам, че когато говорим за тези много наброи регламентирани професии, не трябва да си представяме, че всички професии могат да бъдат контролирани на европейско ниво. От практическа гледна точка това не е възможно. Трябва да имаме доверие в държавите членки, в техните съответни организации, си вършат работата и че се справят добре и че спазват принципите на вътрешния пазар. В член 6 алинея 1 се дава възможност за преценка на държавите членки. В крайна сметка на място може да се види най-добре как може един специфичен случай да се разреши посредством принципите на вътрешния пазар. Член 6 ам, ам, включва това, а не член 1, както а, беше направено от комисията. Приложното поле е много важно и в рамките на това приложено поле се взимат предвид критериите на пропорционалността по член 6 и в тази връзка Организация на държавите членки имат право на преценка. На следващо място. Проверката от комисията е, трябва да се фокусира върху съществените промени. Няма смисъл, когато говорим за текстове, в които липсва две запетали една точка, да, бъдат, да бъде проверяван подробно от комисията. Трябва да се прави разлика между съществени и несъществени промени. Колегата Зулик днес не е тук, но той вече е изпратил своите коментари в писмена форма и трябва да се види, ако една държав, държавна а, членка многократно е нарушила принципа на пропорционалността, трябва да се започне процедура от комисията и да се приеме предложението на комисията, което първоначално е било направено. Нещата ще са по-прости, обаче ако се фокусираме върху основните неща, а не а, да се занимаваме с а, м, всичко наведнъж. Съгласно член 6, алинея 4, там се предвижда проверка на критериите. Някои а, а, критерии са обединени. Думата кумулативен е зачеркната. В член 6 или не 4 са посочени някои критерии. Те не трябва да се разбират като негативни критерии. Има някои елементи от тези критерии могат, когато те са в системата и правилно се разбират, да имат и положително въздействие. Проверката на качеството не е нещо негативно. Говорим тук за създаване на стимули за засилване на конкурентоспособността. И това може да стане, ако всичко се извършва в унисон с разпоредбите, отнасящи до вътрешния пазар. В член 6 алинея 4 има нещо ново, което е включено в съображение 20б, трябва да се види кои, какви са проблемите във вътрешния пазар и кои са свързани с услугите. Когато заявителя иска разрешение за дадена процедура, за дадена професия и така нататък в рамките на вътрешния пазар, трябва да се имат преди всички критерии, но когато говорим за услугите, има и друг набор от критерии, които също трябва да бъдат проверени за тяхната пропорционалност. От друга страна, обаче, смятам, че доставчиците на услуги трябва да изискват от държавите членки да следят за принципа за пропорционалност. Говорим тук не само за самото регулиране, но и за нещо друго. В член 6 алинея 4а нова, трябва да се види какви са проблемите при а, липсата на проверка на пропорционалност, на пропорционалността. Има проблем, защото от много време. На следващо място е въпросът какво се случва с медицинските професии. Те не са дефинирани на европейско ниво. Говорим за хуманната медицина и професите свързани с нея. Те трябва да бъдат извадени от нея, но има много съдебни решения, които са споменати в доклада и са свързани а, с, тези професии, но така или иначе има а, и тук критерии, свързани с пропорционалността, които се прилагат относно тези професии те се изключват от тази директива и а, е, именно професиите не трябва да бъдат одобрявани предварително от комисията, ами комисията трябва в последствие да провери дали е, се спазва принципа а, за пропорционалността. Трябва да видим какво смятат колегите по тази тема. Надявам се, че ви информирах надлежно. Благодаря ви за вниманието. Thank you uh, very much, Andreas. Uh, and then um, I propose that we go straight to... Uh... Благодаря, Андреас. Предлагам да преминем към докладчиците в сянка и първия е господин Коферати. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря не от Куртуазия, работата на Андреас. Темата, която обсъждаме, е много сложна. Предложени са доста разпоредби и трябва да хармонизираме формите, без да лишаваме държавите членки от автономия, а тъкмо обратното да ги, да им, да им ги помогнем да намерят необходимите елементи. Текстът, представен от Европейската комисия, не е- върви в тази посока. Това е текст с ненуж... ненужно отежнен текст. И според групата мнение, което споделям, трябва да се, текста трябва да се преразгледа и из основи. Андрея започна и ще продължим по този път с оглед на политическата цел, а именно максимална хармонизация, която обаче не лишава държавите членки от автономия и оперативни възможности. И аз сега искам да се спра набързо на някои елементи. Първо, аз мятам, че е необходимо да има гъвкави тестове, които обаче да са пропорционални, които да са гъвкави от гледна точка на елементите на гъвкавост. Ако има дисбаланс между онова, което искаме да постигнем, използвания инструмент, има опасност да компрометираме същината. Второто наблюдение в връзка с казаното от Андрея. Ние трябва да дадем възможност на държавите членки да имат различни подходи в регулирането. Началната точка и крайната точка трябва да бъдат равни, Изминатият път може да е различен. Важното е това да не е в ущърп на основните принципи. Ето защо ние трябва да преразгледаме списъкът с критерии в член 6. Трябва да има повече пропорционалност и неутралност, за да не се насърчават а, дейности от страна на държавите членки, които да се използват за други цели. Тоест, неутралността е много деликатна тема, но е отрешаващо значение. Ето защо с оглед на гъвкавостта и автономията на държавите членки, предложенията на държавите членки за независими организации е, е в противоречие с нормалната дейност, която би трябвало да извършва държавите членки. В светлината на съществуването на толкова сдружения, които работят по тези теми, е много важно да има прозрачност, както казах, и от друга страна да има а, системно допитване до заинтересованите страни. Това не означава да се приема винаги мнението на другите, а да, да може а, законодателя да намери най-вярната позиция и допитването да различните мнения е полезно. И така, системното допитване до заинтересованите лица, според мен, е полезно. И това е практика, която в последствие ще се консолидира. Това е принцип, който въжи във всяка законодателна дейност. Има обаче елементи в предложенията на Андреас, които не ме убеждават и това е въвеждането на теза пропорционалност на трансгранична основа. Разбирам обосновката, само че тук има опасност от влизане в противоречие с други е, разпоредби, други режими, по-конкретно командироването на работниците. Ето защо смятам, че трябва да се опитаме да улесним в други документи решението за трансграничните дейности. Другият, друго. Споделям идеята за изключване на здравните професии, всички професии свързани с здравеопазването. Искам да добавя, че това е изключително деликатен сектор, който не случайно не е регламентиран в европейската нормативна база. Тук държавите членки го дефинират по много широк начин. Аз мятам, че е много важно, особено в този случай, и не е случайно, че представителите на сектора има толкова ясна позиция, трябва да се изключат професиите в здравния сектор от приложното поле. И по-нататък. Развитието и бъдещето за този сектор ще се изгражда – само, че нека да вземем за отправна точка съществуващата обективна ситуация, за да приключим с разпоредбите и да не поставяме под съмнение изключването на тази професия. Благодаря още един път на Андреас. И искам да потвърдя, че заедно с него и другите докладчици в Сянка ще работим, за да намерим най-доброто възможно решение – за да има максимално сближаване на позициите по тези теми. Благодаря. Благодаря, господин Коферати. Господин Сулик от името на ЕКР е докладчик в Сянка. И господин Шваб, той ме уведоми, че ще ви изпрати коментарите си от името на Ауди от АЛДЕ. Господин Селимович, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на господин Шваб за проекто доклада му, който е много добра основа за нашата работа. Това е втория ни дебат за теста за пропорционалност. Искам да подчертая още един път защо е необходима тази пропорционалност, както вече посочихме. Има 5500 регулирани професии в Европейския съюз. И начинът по който те са регулирани в Европейския съюз е различен в зависимост от държавата членка. Това пречи на функционирането на вътрешния пазар. Вреди обаче и на възможността хората, които упражняват тези професии, да работят в други страни. След като си инвестирал време, усилия и пари в професията архитект или юрист, би трябвало да можеш да работиш не само в родния си град. И това предложение има за цел да премахне пречките. Оценката на въздействието на комисията оценката на комисията ни предоставя интересни данни. Лицензирането могат да ограничат заплащането. Някои професии, не всички, биха могли да спечелят от гледна точка на заплащането. Само, че е, същата разпоредба пречи мобилността на тези хора, въпреки че те не могат да работят в съседния град. Второто отрицателно въздействие е, че регулирането и лицензирането са свързани с значителен спад в заетостта. Хората всъщност е, не могат да бъдат назначени. И така, цял живот се стараш да станеш архитект и в крайна сметка се оказва, че заедостта в професията не е такава, каквато би трябвало да бъде, поради наличието на нормативни пречки. Надявам се да, предложи, да направим амбициозни предложения, които да премахнат тези недостатъци. Сега, преди да премина към предложението, искам да кажа още един път, че ние не искаме да регулираме професиите на ниво Европейски съюз. Това трябва да се каже. То беше казано вече. Нямаме за цел да принуждаваме държавите членки да променят нивото на защита. Ние просто създаваме възможност за открита дискусия по разпоредбите за пропорционалност. Сега да стигнем до проекта, искам да споделя някои мисли за изключването на професиите в областта на сектора здравеопазване. Не съм съгласен. Тези професии вече са включени в директивата за професионални квалификации и има натрупана съдебна практика, на която се основава предложението. Разбирам, че предложението би трябвало да отчете спецификата а, и в проблемите, които вълнуват здравните професионалисти и сме внесли изменения в този смисъл. Смятаме обаче, че те трябва да се включат в обхвата на предложението. И смятаме също така, че трябва да се разшири обхвата на цялото предложение. Това е необходимо. Трябва да го направим. Второ, а, по практиката на прилагане на по-високи от общностните стандарти, съм съгласен. А, по свободата за взимане на решение, мисля, че въпросът е решен в общия подход. Не виждам добавена стойност от предложените изменения. Няма нужда, по- няма нужда от други промени по е, недопускането на дискриминация, този принцип трябва да се включи като допълнителен критерий в теста за професионалност, пропорционалност и по член 6 по-конкретно списък с критериите, предложени от Европейската комисия, смятам, че има нужда от баланс между пров... необходимостта от провеждането на цялостен и пълен тест на пропорционалност и от друга страна да не се създават допълнителни тежести за държавите членки. Да, тук има проблем. Тестове, тестове за пропорционалност, за нещо, което може да се окаже не е важно за тази професия. Предложението постига баланс, има факултативен и задължителен списък. Следователно не е необходимо да се повтаря това, което е казано в член 38 и накрая искам да запазя предварителното измерение на теста за пропорционалност, държавите членки трябва да, да проведат такъв тест преди да приемат разпоредба. Аз ще внеса изменения в съответствие с дискусията днес и аз очаквам да работим в добро взаимодействие с колегите. Благодаря. Господин Масталка а, би трябвало да се изкаже от името на ГУЕ, но го няма и затова е Джулия Реда. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на докладчика, защото документа, който изготвя, представлява много добра основа за нашата дискусия. Документът е много важен и възоснова на съдебната практика се дава възможност на държавите членки да регламентират професиите на национално ниво и освен това се прави опит да се уеднаквят стандартите, като да речем, че стандартите в една област са по-високи, отколкото в друга, не значи, че непременно има непропорционалност. Чухме какви са безпокойства свързани с професиите в областта на здравоопазването. Економическите критерии имат по... Ако економическите критерии се вземат предвид, имат превес на другите, <laughs> тогава нещата ще се променят не само за професия в областта на здравеопазването. Това ще се отнася и до много други области, но има и други критерии, свързани с а, околната среда, с, защитата на потребители и така нататък, които трябва да бъдат, взема, да бъдат взети предвид. Затова предлагаме вместо да бъдат извадени тези професии от областта на здравеопазването, а, да бъде ясно заявено, че економическите критерии не могат да имат превес над останалите критерии. Държавите членки имат правото и задължението да действат в името на обществения интерес. Въпросът кои критерии са важни. В крайна сметка, доклада е посочен, че държавите членки взимат решение по този въпрос, но кой решава кое точно е важно и кое не. В някои държави членки може би разправите са такива, че по-скоро защитават националните интереси, отколкото обществените интереси. Тук формулировката е неясна за това. Е, Имаме нещо друго предвид. Разбира се, всеки критерий може да бъде прилаган сам за себе си и трябва да се има предвид и обществения интерес особено в областта на здравопазването и опазването на общественото здраве. Критериите трябва да бъдат диференцирани според нас. Относно въпроса, свързан с изслушването на засегнатите лица, както и обществените консултации, за нас те са много важни. Никой няма намерението лицата, които са заинтересовани, са обхванати от дадена професия, да бъдат изключвани. Много е важно и други групи потребители да бъдат обхванати, особено когато говорим за здравеопазването, да бъдат обхванати и пациентите. Така че всички заинтересовани страни да бъдат обхванати от тези обществени консултации. Не знам каква точно е целта на документа да се отстъпи от тази ексанте проверка, за да функционира тази проверка на пропорционалността. Е хубаво тя да се извършва още преди да са въведени промените. В предложението не е съвсем ясно какви ще са правните последици, ако една държава членка стигне до заключението, че едно планирано регламентиране не е пропорционално, но е важно проверката да се извърши преди самата промяна. Що се отнася до член 5? Не знам дали има смисъл списъка да става все по-дълъг. Да, качеството на занечистките услуги е обхванато от разпоредите защита на потребителите. И това е обхванато в предложението на комисията също така. Вместо списъкът да се прави все по-дълъг, може би е добре в преамбюла да бъдат ам, обхванати всички конкретни сценарии и възможности, а членовете да са възможно най-кратки и ясни проверките да се сведат само до съществените промени. Тук възниква и въпроса, свързан с този за важните критерии. Кой ще реши тук кои промени са съществени? Ако последицата е решението да бъде взето от държавите членки. Не знаем докъде ще се простре тази директива. В доклада има и някои нови предложения свързани с съдебния контрол, например. Готови сме да се запознаем по-отблизо с тези предложения в различни професии е така, че услугите, които се предоставят, имат трансграничен характер. Не трябва тук да се пренебрегва и директивата за командированите работници. Като цяло ние сме готови да се занимаем с тези въпроси, свързани на последно място с съдебния контрол. Ако има хора, които искат да упражняват една професия, но няма такава възможност това да подлежи на съдебен контрол и да така да има допълнителна възможност. Има аспекти от този доклад, които можем да приемем, други според нас разводняват смисъла на текста. За нас е важно да се подчертае значението на критериите, които не са свързани само с економическите и интереси, ами да се, вземат, да се вземе предвид и обществения интерес, като тук имам предвид най-вече областта на здравеопазването. Uh, Благодаря, не виждам никого, нито от СПД, нито от НС. за това предлагам да дам думата на колеги, които искат да се и кажат. Кристал Шалдемозе. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че в доклада на Андрея Швабс има много положителни елементи. Полезно е да водим дискусия за сектора здравеопазване и смятам, че той трябва да бъде изключен от това предложение. Трябва да кажа обаче, че предложението на комисията не е чак толкова добро не поставям под съмнение необходимостта от пропорционалност. Е, всъщност това е задъл... договорно задължение на държавите членки, когато приемат закони в областта на общностното право, трябва да има пропорционалност. Но с това предложение ние като че ли се опитваме да седнем на два стола. От една страна това е вече задължение, от друга страна не е толкова добро, защото е трудно да се каже кога ще каже една държава член, кога ще каже комисия на държава членка, че не е достатъчно добро. И така, кога ще каже една комисия на държава членка, че предложението ви не е достатъчно добро? Какво, какви ще бъдат правните последици? Когато комисията каже на държава членка, приемете ново законодателство или променете съществуващото. Ето защо има нужда от ясно законодателство, което а, да функционира. И в парламента ние трябва да направим всичко възможно, за да го подобрим, за да бъде пределно ясно за държавите членки какво се очаква от тях и какво не се очаква от тях. но би било най-естественото една държава членка, когато приема законодателство, да се обосновават, че законът е не само заради Европейския съюз, ами, но и в интерес на гражданите. Ако е в интерес на гражданите, би трябвало да е в интерес и на Европейския съюз. Така че трябва да бъдем по-ясни и по-точни. В крайна сметка ще приемем още един законодателен акт, който ще бъде, може да бъде успорен от държавите членки. Хубаво е здравните професионалисти да не бъдат включвани в приложеното поле. В предложението се говори за количествени и качествени данни. Какво точно означава това? Държавите членки трябва ли да предоставят конкретни данни за предложено законодателство? Това е трудно да се направи предварително. Може би имат някакви идеи, може би ще обосноват своите идеи, само че какви данни са необходими, за да могат да обосноват тезата си пред Европейската комисия. Това не е много ясно. Количествени и качествени данни. Не е много ясно. Престои още работа, но също така смятам, че трябва да направим така, че е в момента е трудно да се хармонизират всички професии в Европейския съюз и за мен няма проблем държавите членки да искат лицензи в определени области. Важното е да има прозрачност и да не се допуска дискриминация. Това е нужният подход. Културите ни все още са твърде различни. Начинът на живот е различен в държавите членки. Трябва да разберем това но искам да кажа много ясно, че съм за пропорционално законодателство и разбира се, всяка държава членка, когато приема ново законодателство, трябва да го обосновава. Просто не искам да имам още един законодателен акт, който да се окаже безполезен, защото държавите членки са, е, и сега са длъжни да обосновават е, приемането на законодателство. Благодаря. Ана Мария. Да, аз приемам предложението на комисията, защото то трябва да се разглежда в контекста, в който трябва да вървим напред в областта на вътрешния пазар. Услугите е проблематичния сектор. Предложението е добро заедно с процедурата за нотификация електронната карта, пакета за спазване. Ние трябва да да се погрижим да бъде разбрано така, както трябва. Държавите членки трябва да престанат да приемат правила, както правят в момента. Те регулират професии, без да се замислят за въздействието върху вътрешния пазар и без да спазват основните правила на вътрешния пазар. Както каза ти, Кристал, текста за пропорционално съществува. Това е задължение с държавите членки но те не го правят така, както би трябвало. За мен това е една малка крачка напред. Съгласна съм с Серджо, трябва да има прозрачност, гъвкавост, трябва да има допитване и участие на заинтересованите страни. И трябва да е пределно ясно, че тук не става дума за хармонизиране на регулираните професии. Не става дума за регулиране на професиите. Това е национално правомощие, както казаха и други. Това, когато водим обществен дебат, това трябва да стане пределно ясно. Просто не трябва да се допуска дискриминация. Става дума за свобода на движение на професиите. Не можем да продължаваме с това табу за държавите членки. Има няколко държави, няколко са държавите членки, които регулират повечето професии. Става дума за 50 милиона души, които работят в регулирани професии. Европейския парламент трябва да каже ясно, това не е заплаха за вашето работно място като архитект или шофьор на такси, става дума за растеж в професията, създаване на нови работни места и професии в Европа. Това е нашата цел и се надявам, че ние можем да работим в тази насока и много бих... Аз съм готова да разширим обхвата и да включим здравните професионалисти. Какъв е смисълът да изключваме една професия, която много се търси, поне в някои държави членки? това е секторът, в който работят жени. Ниски доходи, висо, специализирани умения и те нямат възможност да започнат работа или да създадат фирма в <coughs> сектора здравеопазване, където в основата е търсенето. Подкрепям линията на Андреас и се надявам, че можем бързо да постигнем споразумения, тъй като и се надявам държавите членки да предприемат поне един общ подход. Дита има думата. Благодаря, госпожо председател. Изцяло подкрепям казаното от докладчиците в Сянка и мога да се присъединя към казаното от Анна Мария току-що. Инструментът е много важен и възоснова на, на предложението на комисията трябва да следим за цялостното изпълнение на директивата. Знаем, че има ограничения, те не са приемливи за вътрешния пазар. В същото време има и ограничения, които са приемливи, но това предложение не цели да премахне приемливите ограничения. Дали те са приемливи или не, няма как да го определим, ако не извършим проверка. В същото време съм съгласна с Андреас, че тук не става въпрос да се поставя под въпрос ролята на държавите членки, а тук става въпрос за оценка на резултатите. Не трябва да се прекалява с пазарните ограничения, защото целта е да се ъм, засили конкурентоспособността в рамките на вътрешния пазар, ъм, Приветствам факта, че са обхванати професионалните организации и не смятам, че някои от тях трябва да бъдат изключени от предложението. Разговарял съм с някои от тях и съм против това на сектор на здравопанство да бъде изключен от предложението. Смятам, че посланието към професионалните организации трябва да е ясно. Ако достъпа е ограничен и то по основателни причини, те не трябва да са част от това предложение. Но когато говорим за качеството, тук нещата са други. Мога да ви уверя, че е, чешките професионалисти са точно толкова добри, колкото и останалите в другите държави и членки, така че те трябва да имат възможност да се сравновават на вътрешния пазар без никакви ограничения. Като цяло, смятам, че е важно да запазим широкия обхват и да не изключваме а, здравоопазването от предложението. И смятам, че трябва да разберем, че са изтекли 10 години от приемането на директивата за професионалните квалификации. Все още не сме стигнали до крайната си цел. Може би е крайно време да го направим. Благодаря ти, Лиза. Луси Андерсън. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Шваб за отличния доклад. Подкрепям изцяло много от нещата, които са добавени под формата на изменения. Много е важно да се ам, изясни въпроса субсидиарността и възможността за преценка. Съгласна съм с Кристал, че принципът е също много важен. Искам да приветствам изменение 33-то най-вече, защото то ясно посочва, че не трябва да има дискри... дискриминация в основа на националността или местоживеенето. Има много дебати, които се провеждат на европейско ниво и това е много важно. Знам, че а, договорите предоставят закрила, но въпреки всичко е важно да се посочи изрично този факт. Съгласна съм с казаното за прозрачността и нейното значение, а също и да смятам, че критериите в член 6 са, са абсолютно правилни. Искам да попитам дали може да коментирате по член 7 в допълнение. Той е формулиран доста, ограни... доста рестриктивно. Важно е а, хората не просто да бъдат информирани. А, всеки, който е обхванат, трябва да бъде консултиран много е важно да бъдат консултирани лицата, за които съответната професия е от значение. Съгласна съм с Юлия, че не става въпроса само за здравоопазването. Важно е като цяло да се види кои въпроси са от обществен интерес и кои не са да държавите членки има своята легитимна роля и могат да решат кое от техен обществен интерес. Не трябва да, ограни... трябва да ограничим обхвата с... на изключванията и да видим как те ще се вместят в процеса на регулирането. Благодаря ви за тази важна директива от името на комисията. Господин Мартин Фроун, той е ръководител на отдел в съответната генерална дирекция. Благодаря, госпожо председател. Ще съм кратък. И както господин Шваб вече направи, ще се спра на някои принципни въпроси. Първо, по много неща сме съгласни. Не става въпрос само за регламентирането или на професиите или тяхното дерегламентиране. Става въпрос за това държавите да могат да решат как да регламентират и то по добър начин. А добрия начин е поместен в съдебната практика на Съда на Европейския съюз. На абстрактно ниво това е посочено и в директивата за професионалните квалификации. Закрилата проистича директно от договорите, поместени в съдебната практика на Европейския съд. Има и взаимна оценка, която е извършена след преразглеждането на директивите за квалификации с другите съществуващи директиви. Държавите членки ще получат насоки, които са им необходими, за да могат да извършат една надлежна проверка. Съществуващото законодателство показва, това е посочено в нашата оценка на въздействието, че има пропуски, проблеми, недостатъци понякога и липсва воля, за да се свърши работа както трябва. Предложението сега обхваща нов тип законодателство. Знаем, че в много държави членки вече текат процеси в тази ам, връзка. Когато се приема ново законодателство, трябва да се види какво точно се прави и дали резултатите са желани или не. Това, което сме направили от това предложение е следното. Ние не сме правили никакви оценки. Ние искаме просто да се подобри ситуацията. Искаме да има а, взаимност, държавите членки да имат възможност да, да действат по свое усмотрение и трябва да, се, да бъдат взети предвид важните а, критерии. Има правила, които трябва да бъдат спазвани същността проистича от договорите и от съдебната практика на Европейския съд. Ние не сме измислили нещо съвсем ново. Трябва да се намери равновесие между гъвкавостта от една страна и да не се отварят пробойни за държавите членки. Правили сме го в миналото. Някой каза, не, това не е важно, това не е от значение. Ние сме съгласни с гъвкавостта. Ние ви призоваваме да обмислите възможностите, свързани с тази гъвкавост, която понякога не е от помощ и, не, и понякога дава възможност за употреба страна държавите членки. Ето защо се опитваме да сме възможно най-точни, най-перспективни, колкото е възможно. Държавите членки имат право на осмотрение, това е посочено от Европейския съд, но е важно да се има предвид, че това, това поле за действие е съобразено с принципа за пропорционалност. Ако нещо не е пропорционално, то нарушава договорите. И нито една държава членка не е заявявала, че тяхното поле за действие ще доведе до нарушаване на договорите. Това, което предлагаме, не е нещо съвсем ново. Държавите членки могат е, обаче да кажат да, това не е важно, това ни дава възможност за действие и така нататък. Трябва, разбира се, да има гъвкавост, но ние имаме много силни резерви, що се отнася до тази гъвкавост, защото тя може да отвори нови пробойни в законодателството. Ние не искаме да се приема ново законодателство, което няма да отговаря на заложените си цели. Относно професиите в здравеопазването, няма основание да се изключват тези професии, както господин Шваб каза, както и вие казахте. Съдебната практика, на която се позовавам, имаме, идва от здравоопазването. Здрав... Тези професии са включени в директивата за квалификациите и разбира се се извършва оценка въз основа на съществуващия регламент. Няма нищо в това предложение, което ще представлява проблем за здравоопазването. Ако трябва да има нещо, за да се гарантира, че държавите членки имат право да определят нивото на защита, разбира се, държавите членки имат право на, да действат по свое усмотрение внимание, но трябва да имаме предвид, че ако ам, ние искаме да има последователност в законодателството, няма нужда да бъде изключване здравеопазването от този набор от професии и нещо друго. Е, професиите в здравеопазването са голяма част от е, директивата за квалификациите. И ако я разгледате, ще видите, че има много членове, които регламентират е, професиите в здравеопазването, защото се отнася до критериите за квалификациите. Никой не може да каже, че тези професии не са регламентирани. Това се отнася до много други професии. Регламентирането на професиите вече се случва на европейско ниво и то е в повечето случаи в полза на съответната професия, защото се насърчава мобилност заетостта. И така, в обобщение ще кажа, че оценяваме много от предложенията, направени от господин Шваб. Оценяваме безпокойствата, които имате и споделяте със съвета. И интересът е следния. Да помогнем на държавите членки да могат да взимат правилните решения, да им дадем правила, към които да се придържат и да не, полаг... да не помагаме на тези, които не искат да спазват правилата и да пренебрегнат предложението. Ако постигнем това, ще сме направили една много важна стъпка напред и така ще направим и а, а, вътрешния пазар по-устойчив и няма да става пречка пред различните професии. Благодаря ви. Тук става въпроса за прилагането а, на а, европейското законодателство като цяло. Андреас, ако искаш да направиш е, заключителни коментари, да, не знам колко време имаме, но трябва да кажем, че диску, дискусията е, беше много полезна като цяло до сега и ще направя някои общи коментари. Ще започна да един общ коментар трябва като цяло да разглеждаме вътрешния пазар и има много промени които също трябва да се въведат в допълнение, много промени. И това е много важно и трябва да се вземе на сериозно, но това е малка част от проблемите, пред които сме изправени. Госпожа Шалдемозе ясно посочи и благодаря за това, че пропор... пропорционалността е принцип, който вече съществува. Но а, сега този принцип бива доизясняван за трети път. Да, правим го. Може да от полза но не искаме да има пречки пред вътрешния пазар. Ако трябва да се е, създава законодателство три пъти по едно и също нещо, е, нещата се осложняват. Затова някъде да погледнем общата картина, вътрешния пазар като цяло. Да, инструментът е полезен, трябва да държим за неговото прилагане и да видим какво, какъв, какви ще са резултатите в държавите членки. Има няколко различни а, подхода, свързани с регламентирането на професиите. Има и основен а, принцип, свързан с обществения интерес. В някои страни има набор от законодателни разпоредби, в други няма толкова много. Това са спецификите в държавите членки и те са залегнали в цялата дискусия. Но ако разгледаме откъде идват най-вече аргументираните професии, ще видите какво имам предвид. Не става въпроса за страните, от които очаквате да дойдат тези аргументирани професии, ами е, по-скоро те идват от тези страни, за които вие въобще не подозирате. Колегата не е тук, колегата Дита, исках да отговоря на него има една държава, която иска да въведе нови 7 регламентирани професии през 2017 година. Това е нещо много интересно. Защо е необходимо това? Въпреки, че много от представителите говорят тук за пропорционалността и спорят как да се прилага този принцип. Тук не водим дебата само тук между политическите групи, ами той се води между държавите членки и трябва да видим точно какви са проблемите. Жалко е, че комисията по очевидни причини не може да се позове на тези а, примери, които са приведени, за да поеме правилната посока. Нещо друго ще кажа за същността и значението на критериите. Ние не искаме да се излиза извън обхвата на релевантното законодателство. Разбира се, има предложение за по-добра редакция, няма проблем, отворен съм за тези промени, но всичко първо трябва да бъде авторизирано от комисията. Държавите членки трябва да знаят, че без тяхната подкрепа вътрешния пазар няма да ам, функционира и комисията няма как да се справи за всичко сама. Да, тя следи за основните въпроси. Е, но не може държави членки да бъдат изключвани от основния процес. Съществуващата съдебна практика на Европейския съд трябва да бъде транспонирана в националното законодателство. Това е проблем до известна степен. Пропорционалността ще бъде на разположение на специфични професии, които трябва да се съобразят с принципа на пропорционалност съгласно националното законодателство. Студента държава членка. Националното законодателство може да е от помощ, но не трябва да се провеличава неговото значение. На следващото място относно здравеопазването искам да ви кажа, че економическите аргументи, ще го видите на страница 8 от измененията, не играят никаква роля. Националните системи в областта на здравеопазването са взети предвид. Националните системи, независимо какви са те в областта на здравеопазването, съдържа в себе си сложни инструменти и може би ще създадат допълнителни проблеми и е по-добре да бъдат изключени тук от обхвата но може, те са включени така че в директивата за квалификацията, за квалификациите, но можем да говорим допълнително по този въпрос. Трябва просто да обърнем внимание на практическите аспекти на здравноосигурителните системи. колегите ще продължат да обсъждат въпроса. Аз също съм готов да говоря сега с господин Куферати. Член 20А, нов Пропорционалността е много важна за нас и за законодателството като цяло, не само законодателство, което обхваща професиите. Не искам да се намесваме в националните въпроси, но, национа... но национални мерки, които а, подкрепят непропорционални действия, няма как да бъдат а, прияти. Можем да действаме бързо, няма проблем. Аз съм готов за това. Не смятам, че има много големи проблеми. Мисля, че можем да се придвижим бързо напред. Important... Благодаря. Мисля, че това е много важна тема. И така можем да приключим дебата и да преминем към следващия, който е тясно свързан с теста за пропорционалност. Става дума и за още едно досие от пакетата за услугите. Става дума за уведомленията. Бих искала незабавно да дам думата на докладчика. Господин Готиер, пред, заповядайте. Sí, gracias, presidenta. Buenos días. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Представихме проекто доклад след като говорихме с много колеги, с а, заинтересовани страни, с съвета в серия срещи, постигна се консенсус за това как ще се работи. След това се срещахме и с Европейската комисия, с организации на работодатели, както и с докладчиците в Сянка. Тази тема не би трябвало да бъде прекалено сложна. Може би с изключение на последната част. Първо, задължение за уведомление на държавите членки, когато Европейската комисия е заложила механизъм за подаване на сигнал при евентуални опити за неизпълнение на директивата. Всъщност задължението тук на комисията е да защитава надлежната работа на вътрешния пазар. Тя също е и длъжна да предприема административни мерки, такива каквито сметне за необходимо, за да предотврати разцепление или е, недобро функциониране на пазара. Смятаме обаче, е, че в определени моменти тези правомощия са прекалено големи. Искаме всъщност да избегнем различни правомощия да се сблъскат е, едно с друго. Нека сега мина по същество. Смятаме, че в процеса на вземане на решение трябва да се опитаме да опазим способността на парламентарни органи на национално ниво да продължат да законодателстват. Когато Европейската комисия получи уведомление, административно или законодателно, в което смята, че може да бъде в ущърп на изпълнението на директивата, се подава един сигнал – и националните законодатели не могат да приемат такава мярка. Говорихме с съвета много подробно по тази тема. Много политически партии от национално ниво се обърнаха към нас, Комитета на регионите, Економически и социален комитет, синдикати – Тоест имаме сблъсък на различни легитимности, всички от които са от демократичен характер. Така, що се отнася до уведомленията, се опитаме да постигнем баланс между добрите намерения на Европейската комисия а, и зачитането на националните демократични системи, както и да осигурим плавно протичане на демократичните процеси в тях. Когато Европейската комисия сметне, че определен проект за текст, проекто закон и така нататък може да наруши е, действието на директивата. Националните парламенти, ако приемат този текст, могат е, да бъдат изправени е, пред съда. Те, разбира се, могат и да замразят по-нататъчното приемане на такива проектозакони. И това може да се окаже абсурдно. Едва ли не, Европейската комисия да влезе по време на гласуване в национален парламент и да каже, че този, това гласуване не може да продължи, тъй като ще противоречи на директивата. Такова едно решение ще доведе до все по-голям евроскептицизъм. Затова искаме да защитим легитимността на Европейската комисия, тъй като може да се защити нефрагментирането на вътрешния пазар посредством такива национални мерки. Само 1% от уведомленията, които се получават, най-вероятно ще бъдат нарушение, сериозно нарушение на директивата за услугите. Тоест, тук говорим за крайен пример, който се случва изключително рядко и само при определени случаи. Затова в директивата искаме да разпишем процедура, която да засяга само 1% от всички национални законодателни актове. Така, след като обсъдих този по-деликатен е, въпрос, нека да кажа още някои неща. На първо място, не искаме процедурата за уведомление да бъде прекалено тромава. Затова сме предложили е, различни промени, които да ускорят и оптимизират процеса. Не могат да се изпращат прекалено много уведомления, например. Има горна граница, например. Проектито изменения, които не представляват значителна промяна по същество на директивата на услугите, не би трябвало да бъдат обект на уведомление, например при транспониране на местни органи на властта на вече одобрени текстове на национално ниво, както и намаляване на задължението за уведомление по време на законодателния процес. Дори изменения, които се подават от отделните политически групи, трябва да бъдат изпратени на комисията, поне така твърди настоящия текст и ние се опитваме да променим това. Например, може да има 10 000 предложения за изменения, към директивата. И ако това е така, и комисията бива уведомявана за всичко, тя ще бъде залята от стотици хиляди изменения от националните парламенти. Така че трябва да се види какви са намеренията, какъв е резултатът от дебатите в националните и регионални парламенти. Намерението на Европейската комисия е похвално. Искаме просто да променим онези моменти, които са обект на полемика. Бяхме уведомени за тях, тъй като има страни, които смятат, че тук комисията надхвърля правомощията си. Затова искаме да оптимизираме процедурата за уведомление и смятам, че това ще опази и самия законодателен процес, който е гръбнака на нашата демокрация. Искам да благодаря на комисията, на съвета, на докладчиците в Сянка за техните идеи и съм убеден, че може да стигнем до добро споразумение и текста да бъде прият скоро. Благодаря. И аз ви благодаря. Давам думата на докладчиците в Сянка за НП, господин Штефанек. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за работата. Благодаря за приноса към тази важна тема. Нашата позиция. Приветстваме предложението на Европейската комисия. Съществуващата процедура за уведомление по директивата за услугите не функционира добре и директивата не се изпълнява напълно. над националните изисквания пречат в държавите членки на, до... на доставчици на услуги от други държави членки. Тези допълнителни изисквания и формалности често отежняват процедурата, създават пречки за дружествата, които искат да предоставят услуги в други държави членки. национални изисквания не може да противоречат на учредителни договори на директивата. Процедурата за уведомление може да се превърне в ефективен инструмент за по-доброто прилагане на съществуващата директива за услуги. Предложението на комисията за по-стрикна процедура за уведомление е нещо положително. Предложението ясно се казва, че държавите членки винаги трябва да уведомяват нови национални изисквания, които налагат на доставчиците на услуги, преди законодателството да влезе в сила. Новата процедура за уведомление на държавите членки трябва да бъде прозрачна и да направи така, че националните мерки и допълнителните изисквания да са пропорционални и аргументирани, като в същото време се спазва принципът на субсидиарността. С удоволствие ще работя с докладчика, за да приключим тази тема, както и с останалите докладчици в сянка. Много е важен този законодателен акт. Той ще допренесе по-доброто функциониране на националното законодателство и услуги. Благодаря. Аз ви благодаря. От името на ЕКР следващия оратор, господин Долтън. И аз благодаря на колегата за проекто доклада. Сега съм докладчик Сянка от името на ЕКР, след като Вики се върна в Обединеното кралство. Това не е нова тема за мен в работата миналата година по нетарифните бариери. Говорихме много по тази тема. Сега държавите членки само нотифицират мерки, след като вече ги приемат. Често не се аргументират или малко аргументи дават за това дали е пропорционална тази мярка. Ако не оповестят мярка, няма яснота какви ще са последствията. Често тези уведомления обаче не успяват да предотвратят издигането на бариери на услугите. Затова приветствам предложението на комисията. Имаме някои ключови приоритети. Увеличаване на прозрачността, за интересовани страни, държави членки, за да има диалог около предложените мерки. Това е първият ни приоритет. След това мерките за пропорционалност трябва да бъдат аргументирани, за да се направи оценка преди приемането им. И на трето място когато има известни тревоги около тези предложени мерки, Европейската комисия да може да забави процеса или пък въобще да спре приемането. Как, което се отнася до търговията с услуги днес, но не се отнася до услугите. Имаме изменения тук. Сега чисто практически съгласни сме с а, това, което казва нашия докладчик. Когато има дребни промени, не е нужно да има уведомление но това не трябва да стане пробойна. Имаме нужда от оценка експост на мерките, но разбираме също така и опасенията на националните парламенти, особено британския, например, който познавам. Ще предложим изменения, така, щото и сроковете за уведомление да бъдат надлежни. В 8 параграф се говори за спешни мерки, свързани с публичния ред, околната среда и така нататък. И тогава няма да е нужно нормалните, в кавички, правила да се прилагат. Съгласен съм с това и този процес за уведомление. Може би е, е нужно да предложим обаче нова формулировка, за да има повече яснота. И това не трябва да се използва като пробойна, за да не се предлагат аргументи за пропорционалността на мерките. Новия пети параграф и пети член. Отново трябва да се изчисти езика. Минималният срок за консултации и промяна не е ясно разписан там. След това седми член, първа алинея, ще предложим изменение там, какво ще се случи, ако комисията не заведе веднага дело. Както казах, в принцип сме съгласни подхода на докладчика ни и ще работя активно с него през едните месеци. Надявам се процеса на консултации с докладчиците в Сянка да бъде съвсем ясен. Благодаря ви. Аз ви благодаря за Алде Кая Калас. Благодаря. Благодаря на докладчика за работата по доклада. Имаме някои опасения обаче около предложеното. Ако искаме единия пазар да работи за услугите, имаме нужда от добре функционираща система за уведомления с ясни правила и ясно изпълнение. Тоест, ако това предложение не може да хапе в кавички, то няма нужда от него. Имаме нужда от процедури за това какво ще се случи, ако няма уведомление. Не може комисията постоянно да разчита на съда, защото там процедурите са дълги за, при... за налагане на мерки. По същия начин, ако искаме нова процедура по спешност, трябва да направим така, че тази процедура да се изпълнява само в конкретни случаи и че не може да има злоупотреби с нея. Това се отнася и до изключенията. Колкото повече изключения има, толкова повече се отварят възможностите за заобикаляне на предложението. Брой на изключенията трябва да бъде ограничен и ясно дефиниран, така че е, да няма пропуски. И накрая, за да може бизнеса да работи спокойно в трансграничен план, правилата и нормите, които създаваме, трябва да бъдат максимално прозрачни. Ако се отговори на всички тези условия, ще имаме истински вътрешен пазар за услуги, ще работя с удоволствие с всички докладчика и докладчиците сянка по тази тема. Благодаря. Сега за Гуе не виждам никого. За зелените господин Шолтес. Заповядайте. Или вие от негово име. Да, аз от негово име не може да присъства колегата, за съжаление. Той ме помоли от негово име да благодаря на докладчика, господин Готиерес Прето, за това, че е подготвил този текст за процедурата за уведомление. При последния дебет казах, че нашата група гледа скептично на предложението на комисията за тази процедура последните причини. Макар, че постигнахме съгласие, че понякога има мерки, които се предприемат от държави членки, които не са оправдани и са дискриминаторни за доставчици на услуги, които са от трета страна, премахването на такава заплаха според нас е прекалено. Това също така може да увреди правомощията на местните органи да регламентират. Член 7 дава възможност на държавите членки да се ограничават от приемане на проектомерки. Това дава прекомерни екс-анте правомощия на комисията. Член 3. Обръщане тежеста на доказването задължава държавите членки а, да доказват, че е определена мерка отговаря на директивата. Това е прекалено голямо ограничение на правото на законодателство. Предложението на комисията в четвърти член за уведомление на изисквания, които засягат 16 член от директивата за услугите, въвежда принципа държава по происход, който бе изваден от тази директива по-рано. Процедурата за консултации в пети член от предложението на комисията не дава възможност, не дава достатъчно време на държавите членки да реагират на предложението на комисията. Ние, разбира сме, се сме, сме за свободното движение на доставчици услуги в Съюза, но това не може да пречи на държавите членки да законодателстват, да прилагат мерки в защита на обществото или в общ интерес. Доверието на гражданите към нас е, зависи точно от това. И ще подкрепим а, този текст, само ако той защитава тези права. Много благодаря. Сега за СПД, господин Дзуло. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за неговия текст. В момента обсъждаме процедурата за уведомление на национално законодателство, което засяга директивата за услугите. Аз съм от страна Италия, която при прилагането на тази директива имаше различни проблеми. Смятам, че това предложение на Европейската комисия всъщност ще отежни проблемите. За нас това предложение не е добро. Принципът, по който изведнъж Европейската комисия трябва да навлезе по същество в националното законодателство, регионалното или общинското, т.е. да влезе по същество с тежка стъпка и да каже, че местните норми не бива да се прилагат преди комисията да излезе с официално становище. Този принцип, който обясних, не би трябвало да бъде прият от нас. Това е една прекалено груба намеса. Европейската комисия с това си предложение всъщност замества националните, регионалните парламенти, местните е, органи на властта и се превръща едва ли не в съд. В момента, в който иска спиране на изпълнението на национално законодателство. Това не е устойчив подход и е, не е подход, който да даде възможност на гражданите да разберат, че Европа е една възможност. Напротив, този подход всъщност рисува друга действителност. Отнема възможността на гражданите да направят града си така, както искат и такъв, какъвто техните потребности го рисуват. Няма да подкрепим такова, такъв един текст. Искаме от докладчика, както и от другите докладчици в сянка, да се намесят по всички тези членове, като искат допълнителни правомощия от комисията. Не може тя да задушава държавите членки и да не им дава възможност да управляват. В смисъл дори на европейско ниво на лоялната конкуренция. Те трябва да могат да управляват услугите на тяхната територия. И ще приключа накрая с едно предложение, което за нас също не е приемливо – обръщането на тежеста на доказването. От страна на комисията и в този случай – се опитваме, т.е. тя се опитва да задуши свободите на държавите членки. Така че по този въпрос не може да не бъдем против. И искаме изменения в предложението. Благодаря. Благодаря. Никола Данти също би искал да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Накратко искам да благодаря на докладчика за представеното предложение. Аз мисля, че предложението на Европейската комисия предизвиква много въпросителни им, то е политически, би било политически погрешно да предизвикваме конфликт с националните парламенти и предложението на комисията открива един фронт, който ще бъде в ощърп и за парламент, и за Европа. Е, мисля, че предложението на докладчика е балансирано. От една страна запазва правомощията на националните парламенти, на регионалните и местни събрания, от друга страна дава възможност на комисията да упражнява е, пълноценно правомощията по директивата за услугите вър... във връзка е, с контрол върху актовете, е, прияти от парламентите. И това, което е, подходът на докладчикът е правилен и то задава правилна посока. По този начин няма да създаваме конфликти с националните парламенти, с държавите членки, с легитимните и демократично избрани организации. Заедно с това ще се гарантира изпълнението на редица актове е предмет на проверка от страна на Европейската комисия, тогава когато се окаже, че има отсъствие на, непропор... има отсъствие на пропорционално. Затова благодаря на докладчиците и смятам, че на тази основа можем да работим върху споразумение, към което да се присъединят колкото може повече групи. Няма друг желаещ да се изкаже. И сега господин Ернштайн. Добро утро, госпожо председател. Добро утро, госпожи и господа депутати. Благодаря за тази възможност в сърцевината на предложението на комисията е консултация по проекто мерки, които комисията иска да приеме в области, обхванати от директивата за услугите и също така да е, се възползва от опита на държавите членки. Това е в съответствие с принципа за по-добро нормотворчество, което би трябвало да доведе до по-добро изпълнение на директивата за услугите и парламентът и съветът неколкократно настояват за това. Основният принцип на консултиране по проекто мерките трябва да се спазва, независимо от това дали става дума за промяна на съществуващ закон или се приема нов закон или се внасят съществени промени. Много се каза за административната тежест и за правомощията на парламента. Разбира се, комисията разбира изразените притеснения, трябва да се избегне ситуация, при която на етап на проекто закон може да се окаже, че има разлика с окончателния вариант. Трябва да има баланс между двете цели, но смятаме, че това би трябвало да бъде възможно по отношение на изключването на изпълнителните мерки от задължението за уведомяване, предложено от докладчика. Разбираме логиката за избягване на ненужната административна тежест и ако вървим по този път, действително трябва да говорим за изпълнителни мерки, т.е. мерки, които не излизат извън за дадената нормативна база, за която е подадено уведомление. Що се отнася до предложената клауза за спешност, ние разбираме логиката. Рискът е, че може да създаде вратичка. Стандартната процедура трябва да се прилага, освен ако няма основателна причина това да не е така има подобни процедури в други случаи и има съдебна практика по въпроса за това, кое е спешна потребност и ако парламентът реши да тръгне този път и да се води от съдебната практика, която определя прилагането на подобна клауза. Друг въпрос е информацията, която трябва да се представи с уведомлението. Много е важно държавата членка, подаваща уведомление, да обясни защо и как, тази, как мярката е обоснована и пропорционална. Само на тази основа може да се води смислена консултация. В съвета най- Спорният елемент е правомощията за взимане на решение от страна на Европейската комисия. Както каза докладчика, това е може би най-чувствителната част от предложението. Нека ви напомня, че в съответствие с съществуващата директива за услугите, комисията и има такива правомощия. Те съществуват от 10 години. Не възнамеряваме да променим тези правомощия. Нашето предложение е, е да направим е, известни, но не съществени промени на правомощията. Подобни правомощия съществуват е, и в друго вторично законодателство. Целта е да, да не се допусне европейско законодателство, да не се допусне национално законодателство, което не съответства на европейското, т.е. директивата за услугите, ако парламентът, съвета призовават за по-добро изпълнение на съществуващата директива, е трудно да видим как може да стане това, като се премахне определено правомощие на комисията за взимане на решения. И по този въпрос може би е необходимо допълнителен дебат. Не става дума за ограничаване на демократичните правомощия на парламентите да приемат мерки, които биха искали да приемат, стига те да спазват съществуващите правни задължения и европейското законодателство. И накрая искам да се спра на въпрос, повдигнат от някои от вас а именно комисията въвежда обръщане на тежеста на доказването. Искам да кажа пределно ясно, че това не е така. По съществуващата юрисдикция и договорите държавите членки, когато въвеждат нова разпоредба, трябва да покажат, трябва да докажат, че, че разпоредбата или нормата е пропорционална. Това е съществуващо задължение, следователно няма обръщане на тежестта на доказването. Това е тежест, която си остава при държавите членки. А комисията иска да излезе с сигнал, тя трябва да обясни в този конкретна ситуация, разбира се, комисията трябва да представи доказателство, но когато една държава членка приеме мярка, тя трябва да покаже, че тя е обоснована и пропорционална. Благодаря, госпожо председател, за тази възможност да се изкажа. Благодаря. Не знам дали докладчикът иска да каже нещо. Благодаря за участието и коментарите на колегите в, тези разисквания. За всички е ясно, че намеренията на комисията по отношение на този доклад са добри. Едва ли има някой в е, нашата парламентарна комисия, който не би искал функционирането на услугите да бъде още по-добро. Единственият проблем тук е наличието на някои разпоредби, които биха могли да се окажат проблематични. Как да организираме системата за уведомления? Знам, че задължението за подаване на уведомление е проблем за Ауде. Разбира се, можем да подобрим текста на комисията и на докладчика, е, за да няма някаква скрита система, която дава възможност на държавите членки да не спазват задължението си за подаване на уведомление. Например, законата, предложението за закон на Макрон, Националната асамблея трябва да подаде уведомление за хиляда изменения на Европейската комисия. Комисията ще трябва да отговори. Това разбира се не е лесно съществимо и няма да има особен ефект. Тук не става дума за скрита възможност, а за недопускане комисията да бъде затрупана от бумащина, защото това предполага още чиновници, технически помощници, така че трябва да имаме това предвид, когато говорим за прият национален закон, за който е подадено уведомление и за който комисията е дала зелена светлина, този, ако този национален закон бъде транспониран на местно ниво, няма основание за подаване на уведомление. Или ако няма съществени промени, въжи същото. И по отношение на системата за подаване на уведомление, ние... това, от което имаме нужда е ефективност. Така че добрите намерения да са съвместими с един прагматичен а, и резултатен подход – и възникват въпроси с периода за консултацията, колко да продължава и така нататък. Гъвкавостта на системата, сроковете за държавите, сроковете в рамките на които държавите членки и комисията трябва да отговорят, но въпросите е, за е, сигнала и решението предполагат да, че не бива да разводняваме директивата за услугите. Ако една мярка взета от държава членка няма ефект, но след това националния парламент не може да гласува, норма, която според комисията нарушава директивата за услугите, тогава е, политическият ефект може да е много сериозен, е, за разлика от отражението върху е, текста на закона. Например, в Обединеното кралство на Обединеното кралство, когато приема закон, може да му се каже, че не може да приеме закон, защото нарушава директивата за услугите. Също въжи е, и за национални парламенти във Франция или в Испания или в Германия, които също са много активни могат да се окажат в подобна ситуация. Трябва да сме много ясни. Всъщност ние имаме нужда от добра система за подаване на уведомления. Повтарям това, напълно споделям намеренията и философията на Европейската комисия, но има политически елемент. Не мож... Невъзможността да се гласува по определен въпрос би било много проблематично и не можем да го допусне. Благодаря. Искам да напомня на колегите, че крайни срок за внасяне на изменения е 6 септември. Сега преминаваме към следващата точка и това е разглеждане на измененията по проекта за становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Докладчик е господин Далтън. Ще бъда кратък. Благодаря на колегите за измененията и аз лично Мога да подкрепя 11-те изменения, които бяха внесени, добавената стойност на разпоредбите за защита на потребителите, изпълнение на митническия кодекс. Това е много важно за бюджетните интереси, и защита на потребителите, Колегите също обръщат сериозно внимание на ролята на МСП. Финанс... Подкрепата им по отношение на, финансирането и така нататък. По отношение на пилотните проекти получихме предварителни резултати от комисията. Приветствам ги. Бихме искали всички пилотни проекти да бъдат подкрепени, но броят ги, имайки предвид броят им, това, което е подкрепено, е добър резултат. Бих искал да благодаря на Роза Тун за предложените промени, за да могат проектите да бъдат приведени в съответствие с препоръките на комисията. Има положителна оценка за два проекта. Accessibility requirements in web authoring tools and platforms by default Uh, and uh, these will be transferred into a preparatory action further on in 20. По-нататък пилотните проекти, проекти ще бъдат превърнати в подготвителна дейност. Всичко това е много положително. По отношение на бюджетната процедура тя не ми харесва, защото всеки във всяка парламентарна комисия е, отправи искания към бюджета, но никой не казва къде да има съкръщения. Не можем да кажем и да съкратим бюджета селско стопанство и да го дадем на, вътреш, и да ги дадем на вътрешния пазар. Има много претенции към бюджета, но на парламента, на парламента трябва да гледа по различен начин, но мисля, че докладът е добър при всички ограничения и искам да е, чуя какво ще кажат колегите и очаквам гласуването да бъде положително. Не виждам никой от НП. Давам думата веднага на а, Мария Грапини. Благодаря на Даниел Далтън. Да, и аз бих искала да има пилотни проекти. Защо? Защото са 7. Имаме 7, но те са всички много добри. Надявам се, че те ще за всеки проект въпреки че оценката на комисията е добра и благодаря на колегите, смятам, че всички проекти са в подкрепа на МСП или новосъздадените фирми или финансирането, чиято цел е е да помогне на МСП да изнасят повече. Всич... Всичко това беше казано и по време на други дебати. Ние трябва усъвършенстваме митническия съюз. Съжалявам, че не всички проекти са включени в бюджета. Е, цифровите умения за предприятията могат да спомогнат за трансграничната е, конкурентно, е, трансграничната търговия и конкурентно способността. Колегата Олга направи предложение за качеството на стоките в вътрешния пазар. Не знам какво ще се гласува в комисията по бюджета аз отправих своя призив, писах на докладчика Морешан и колегата обясни за седемте проекта, които получих подкрепа и колегата Далтън каза, че два проекта ще получат подкрепа, но не разбрах защо не, не получихме обосновка. Благодаря на всички колеги за взаимодействието. Аз се тревожа от намаляването на бюджетен ред 020202. Не знам защо беше съкратен този бюджетен ред. Надявам се, че МСП, че ще се получи, ще има бюджетна подкрепа за МСП. Нашата комисия е изключително важна за това, което ще се случи в бъдещето с заетостта, доходите на гражданите, економическия ред и реиндустриализацията. Ние сме действително много важна парламентарна комисия. Благодаря. Дита има думата от името на ОДЕ. Благодаря, госпожо председател. Приветствам становището, както 11-те изменения. Някои от тези изменения се повтарят. Те са повторени на различни идеи на различни места. Е, заложена е идеята за МСП. Няма да гласуваме по този въпрос многократно в становището относно измененията за бюджетните редове. Има изменение за промяна на принципа за достъпност по подразбиране. Комисията не се противопоставя, но все още не е приключила първата програма, свързана с пилотния проект. Искам да използвам тази възможност да призова комисията да приключи първата фаза на пилотния проект на време и успешно потвърждавам че Подвържам, че от 2019 ще бъдат извършени подготителните работи, свързани с неограничения достъп до интернет пространството по подразбиране. В становището на бюджетната комисия се посочва, че по-голямата си част комисията подкрепя становището на нашата комисия следващия оратор, госпожа Реда. Няма да отнемам от времето и за това ще кажа, че що се отнася до прототипа, свързан с пилотния проект, предложен от комисията. Ние сме благодарни, че комисията ни информира за ситуацията на нещата и ние можем само да подкрепим комисията. Благодаря. Има още трима оратори. Първо е Кетрин Сара. Благодаря ти. Благодаря. Има един аспект, свързан с пилотните проекти и нашата комисия има много важни идеи, както и възможности да работи по въпроса. Трябва да сме по-координирани в бъдеще. Такава възможност с пилотните проекти трябва да се използва и трябва да включим и точка в дневния ред по темата. Изведнъж се разкриха тези възможности посредством бюджетната линия и трябва да ги използваме. Доволни сме, но ако не лобираме пред бюджетната комисия, понякога можем да изпуснем някои добри възможности. Хубаво да включим темата в дневния ни ред и ще е от полза за нашата комисия да имаме достатъчно време да действаме предварително, да обменяме идеи, да говорим повече, един с, да говорим повече помежду си. И това е нещо, което можем да правим в бъдеще. Благодаря ти, Катрин, Андрея Шваб, благодаря. Аз говоря от името на Антонио Презисис, който е докладчик в Сянка. Той е в Съединените щати на мисия от Европейския парламент. Има 11 изменения, които са предложени. Те са много полезни според него. Ще подобрят текста. Важно е да се знае, че економическото сътрудничество е много важно за растежа, економически растеж в Съюза. Бюджета трябва да допринесе за по-доброто унифициране, интегриране на пазара, подчертава значението на МСП. Това е ключов въпрос за нас в ЕНП, както и за останалите политически групи. Измененията ги разглежда той в положителна светлина, свързани с бюджетната линия за 2018 година. Водещата бюджетна комисия трябва да бъде призована от докладчика Далтън да ни отпусне средства за бъдещите пилотни проекти. Следващия оратор. Още нещо искам да добавя пилотния проект за контролирането на хранителни продукти имам някои резерви, свързани с оценката на комисията по този проект. Комисията отказа допълнителни проверки, отказа поставянето на фокуса върху предлагането на пазара, отказа преминаване към втората фаза, която не е определена. Обаче за целите на постигането на компромис, аз ще приема предложеното от колегата е, докладчик в сянка. Mm Сензорните проверки са много важни и държим на тях, защото е нещо, по което е постигнато съгласие. Паневропейските проверки са включени в резултат от 2013 година. Вчера видяхме какви са резултатите от друго проучване от Чешкото Министерство по земеделие. Оказа се, че има хранителни продукти, които са включени в проучването. Установени са големи различия и така. Благодаря ви. Ако искате някакви заключителни коментари, да, ще съм бърз относно пилотните проекти. Нека да поясним. Аз подкрепям всички пилотни проекти, не че не ги подкрепям, но а, те първо се оценяват от комисията и ако комисията каже не, не го оценяваме, не смятаме, че има някаква стоеност, той е обхванат от а, други оценки и така нататък, може стигне до негативна оценка. Трябва комисия да каже как можем да отбележим напредък. Пилотните проекти са добра идея и ние трябва да се уверим, че и комисията ще ги подкрепи. Трябва да сме ясни по този въпрос. Катрин също беше ясна по въпроса. Имаме големи възможности с пилотните проекти всяка година и за това подкрепям призива да започнем да работим съвместно един по-ранен етап, да работим върху формулировките и ще разрешим и проблемите, свързани с формулировките, отнасящи се до различията в качеството. Ако започнем по-рано през годината, можем да стигнем до един по-солиден проект, който да бъде прият от комисията, да има положителна оценка като цяло. Смятам, че сме единни по въпроса. Сме на едно мнение. Благодаря ти. Преди да приветствам министрите, които са тук, за да представят приоритетите на Вестонското председателство, искам да приветствам господин Джон Флек като нов член на нашата комисия, който ще е тук от името на ЕКР. Благодаря ви. Много се радвам и аз да съм тук сред вас. Okay, so... И така, тук сред нас са двама министри от естонското правителство. Те ще ни представят приоритетите на настоящото председателство на Европейския съвет. Госпожа Кадри Симсън, тя е министър на економиката и инфраструктурата. Добре дошла. И госпожа Урве Пало, тя е министър, отговаряш за предприемачеството и информационните технологии. Искам да ви дам думата веднага. Първо ще взема думата госпожа Симсън, за да представи приоритетите на естонското председателство. Уважаема госпожо Ван Босот, уважаеми членове на комисията ИМКО, дами и господа, благодаря ви за тази възможност да участвам в дискусията, организирана с вас днес. Смятам, че това е много добра възможност за мен да представя и да обсъдя нашите приоритети с вас за втората част от тази година и да се обединим около общи приоритети за съвета и парламента през следващите 6 месеца и дори след това. Искам първо да поздравя и Малтийското председателство и вас, уважаеми депутати, за успеха постигнат през предходните 6 месеца. Искам да изразя своето, своята благодарност за приятната дискусия, която имахме в Талин за членове на вашата комисия, а и по време на дискусия тук в Брюксел. Нека сега да се спра нашите приоритети и цели за следващите 6 месеца. Естонското председателство се фокусира върху това европейската економика да е отворена, иновативна и да остане конкурентоспособна. Ние смятаме, че е, економиката, била тя голяма или малка, може да е успешна само ако е отворена за нови възможности, промени, търговия и нови идеи. Отворена Европа означава създаване на по-добри възможности за гражданите и бизнеса. Сил, силният вътрешен пазар е основен двигател на економическото благосъстояние. Но а, единия пазар все още не е завършен изцяло. Има още потенциал, а, който може да се почерпи от европейската економика и особено в областта на услугите. По тази причина е необходимо да се задълбочи допълнително единия пазар. И това е сред нашите приоритети, защото Европа трябва да е амбициозна да използва потенциала на пазара до а, възможно най-голяма степен. Започнахме вече с нашето председателство. А, много неща вече са свършени от Малтийското председателство, но има много законодателни предложения, които трябва да придвижим напред. Ние имаме за цел да водим преговори по стратегенията за единия пазар и по стратегията за цифровият единен пазар като това ще стане с сътрудничеството на парламента. След Малтийското председателство ние ще продължим работата по пакета за услугите и по пакета за съответствието. Пакета за услугите е много важен тъй като пакета за услугите улеснява свободното придвижване на услугите и е основен принцип залегнал в законодателство на Европейския съюз. Ние сме доволни, че е постигнат общ подход по време на съвета по конкурентоспособност на 29 май. И това стана по две важни досиета за услугите. От една страна проверката на пропорционалността и от друга страна предложението за процедурата за уведомяване. Тези две досиета са а, много важен приоритет за естонското председателство. Ние сме готови да започнем преговорите с Европейския парламент възможно най-бързо и се надяваме, че Европейския парламент има желание да обмисли напред да умисли напредването в техния график, за да се постигне напредък по тези два по тези два важни законодателни акта. Относно електронната карта и регламента свързан с нея, както и директивата, ние искаме да а, постигнем едно решение, което да е упростено и а, приложимо на практика. Това ще ни даде възможност да приложим общия подход по време на нашето председателство. Относно пакета за съответствието ние обмисляме въвеждането на един цифров портал като важна част от цифровизацията на обществените услуги. Искам да подчертая значението на принципа за един път, въведен посредством този портал цифров портал и така да се гарантира, че данните, които са събрани от националните органи, няма да бъдат събирани повторно. Ще положим усилия да постигнем консенсус и да постигнем този общ подход, който е одобрен през ноември. Относно СМИТ, инструмента за информационният единен пазар, Общата цел е да се гарантира по-добро функциониране на единия пазар и прилагането на а, задължителните правила. Ние искаме да работим съвместно с държавите членки и да отбележим напредък в дискусиите по това предложение. Относно типовото одобрение и ам, надзора на пазара, свързан с МПС. Ние сме си заложили цели, свързани с въвеждането на ефективна система за наблюдение на пазара. След скандала Дизелгейт е важно да се работи за основяване на доверието на потребителите в държавите членки. В същото време трябва да има решения, които обхващат целия Европейския съюз, трябва да се вземе предвид и ролята на участниците в системата и какво ще е въздействието на промените, защото разходите ще стигнат и до самите потребители. Радваме се, че парламента прие своя доклад през април и след приемането на общия подход края на май, естонското председателство е решено да придвижи напред преговорите между съвета и парламента и да постигне споразумение на първо четене до края на своя мандат, ако това е възможно. Както моята колега Урво Пало ще подчертае, стратегията за единия цифров пазар е приоритет на нашето председателство. Тук попадат две досета, които са в моите правомощия. Първо, предложението за блокирането на географски принцип и предложение за сътрудничество, свързано с защита на потребителите. По второто пр предложение ние работим с колегите си от Малта, за да постигнем напредък и да постигнем споразумение по време на тристранните срещи. Гео, предложението за блокирането на географски принцип ще забрани дискриминацията в основа националността или место живеенето. Ние ще продължим да водим преговори с Европейския парламент, ще работим по конструктивен начин, за да постигнем споразумение, възможно най-бързо и по това досие. И така, уважаеми господа, Дами и господа, в обобщение ще кажа, че Европейския парламент е много важен партньор за всяко председателство на съвета. Много важно е да се отбележи напредък по тези досиета и това няма да е възможно, ако няма синергия и сътрудничество помежду ни. Ето защо ние ще работим в тясно сътрудничество през следващите 6 месеца и аз смятам, че ще постигнем успех. Сега искам да дам думата на моя колега госпожа Орве Пало, която е министър, отговарящ за предприемачеството информационните технологии, която ще обхване предизвикателствата и възможностите в областта на цифровизацията. Благодаря ви за вниманието. Thank you uh, very much for this. Много благодаря за казаното. Преминаваме към госпожа Пало която е министър на информационните технологии и предприемачеството. Благодаря ви, госпожо председател Ван Бойсет, почитаеми депутати на от комитета, извинете, от Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, дами и господа. Радвам се, че ще мога да обсъдя днес с вас приоритетите на естонското председателство на съвета. Макар, че са минали само две седмици, мисля, че като председателство ние полагаме грижи и работим с решимост. Смятаме, че имаме много общи позиции, които да ни обединят, така щото да преодолеем предизвикателствата, пред които сме изправени днес. Трябва да се възползваме от всички възможности пред нас. Като министр на информационните технологии, нашите предизвикателства и възможности в е, сферата на цифровизацията са ми скъпи. Искам да се съсредоточа върху тези части на единния цифров пазар, които са най-важни за вашата комисия. Един от основните приоритети на нашето председателство е насърчаване на една цифрова Европа. Заедно с партньорите от Тройката ще направим всичко възможно да помогнем на съвета да приключи преговорите до крайния срок по всички въпроси, свързани с единия цифров пазар т.е. до края на 2018 година. Надявам се и вие да се движите амбициозно напред. Фокусът на председателството е да се използват все повече цифрови решения, както и данни, по хоризонтален начин. Трябва да създадем условия за трансгранични цифрови услуги и електронна търговия. Трябва да има свободно движение на данни, което е основна цел за да може единния пазар да бъде все по-взаимосвързан, тъй като економиките ни се ръководят все повече от данни. Следващата седмица в Талин министрите на далекосъобщенията и конкурентоспособността ще обсъдят стъпки, които са свързани с развитието на европейската економика на данните, като говорят най-вече за достъп и повторна употреба. Ограниченията, свързани с географското местоположение, са пречка за свободното движение на данни. Затова очаквам предложението на комисията през есента и ще имаме дебат в съвета. Надявам се да може да разчитаме на вниманието на парламента към този важен въпрос. Данните също така са в основата на работа на публичната администрация. Искаме да насърчим електронното правителство. Предвижването на данни през граница помага на гражданите, на дружествата да осъзнаят свободата на движение на единния пазар – по време на Министерската конференция за електронно правителство през октомври смятаме да приемем една декларация от Талин за електронното правителство. Искаме и план за действие в тази посока. И когато подготвяме декларацията, вземаме предвид е, този план. Декларацията ще заложи е, програмата за следващи стъпки за електронно управление или електронно правителство национално и европейско ниво. С тази декларация искаме да направим така, че основните принципи на електронното правителство да се спазват на европейско и национално ниво. Освен това, добрата свързаност е един от основните елементи за свободното предвижване на данни. Това ще помогне на бизнеса да предлага нови услуги, а на гражданите да се възползват от всички възможности на цифровия свят. Кодексът за електронни комуникации е основна стъпка към гигабитовото общество, един от основните приоритети на естонското председателство. Искаме да постигнем компромис в съвета по този кодекс през есента и бихме искали да започнем преговори с парламента. Радвам се, че по това досие ще работя с комисията ИМКО и ще работим към едно споразумение, което да удовлетворява всички. Държавите членки са решени да развият мрежите 5G. Идната седмица в Талин ще обсъди какви стъпки могат да се предприемат сега с министрите на далекосъобщенията. Членове на Европейския парламент участват в дискусиите и се надявам да изпратим ясно послание, свързано с нуждата от развитие навсякъде на мрежите 5G. За да подкрепим електронната търговия, искаме да продължим работата по трансграничната доставка на пакети и да започнем преговори с Европейския парламент в момента, в който сте готови. Надяваме се преговорите да приключат до края на тази година. Единият цифров пазар трябва да бъде изграден, така, щото да е от полза за гражданите и потребителите – които да се възползват от премахването на блокирането на географски принцип, наличието на цифрово съдържание, защитата на данните, както и една ефикасна система за съдебна защита. Не винаги обаче можем да сме сигурни, когато сме онлайн. Затова, имайки предвид особено кибератаките, последно време, не може да не споменем и темата киберсигурност. Единният цифров пазар трябва да бъде опазван на европейско ниво. С новата стратегия за киберсигурност Европейския съюз трябва да превърне киберсигурността в основна сила на европейската промишленост. Доверието и сътрудничеството между държавите членки, както и между институциите, е основен елемент. Особено важно за вашата комисия е прилагането на директивата за сигурност на мрежовите системи и информационните системи. Това ще ръководи гру... работата на групата за сътрудничество и екипите за а, компютърна реакция при нарушение на сигурността. Има някои а, е, сложни теми, които ще бъдат обсъждани и в други комисии, свързани с цифрова Европа, особено директивата за авторското право, директивата за цифровото съдържание, директивата за аудиовизуалните и медийни услуги. Ролята на председателството е да намери баланс между различните становища, традиции в Европа, за да се постигне максимален резултат за европейските граждани. И най-вече най-добрият резултат ще бъде да имаме един цифров пазар, който, на който гражданите да вярват, потребителите да разчитат и където бизнеса иска да се развива. Благодаря ви за отделеното време, госпожо председател, и сега сме готови за дискусии и въпроси. Thank you very much, uh, both. Благодаря и на двете министри за идеите. Незабавно преминаваме към първи кръг въпроси. Започваме с координаторите на различните групи за НП. Господин Шваб. Благодаря. На... Your... Благодаря ви, че се изказахте така подробно. Много се радваме, че имаме двама министри тук и до две дами. Много се радваме. Преди не е имало две дами министри пред нас. Желая ви успех по време на вашето председателство. Имам два въпроса. Единия е, е за министър Ато. Вие казахте, че киберсигурността трябва да бъде един от ключовите въпроси за следващото председателство. Ако сравним инвестициите в киберсигурността между САЩ и Европа, ще видите, че в САЩ ще похарчат 90 милиарда евро през едните 3 години, а ние 600 милиона за киберсигурност, макар че нашите системи имат нужда от повече инвестиции, техните не толкова. Така че вие сте един отличен пример, имайки предвид нападенията във вашите страни, кибернападенията, за да покажете, че не трябва да се подценява тази задача. Ние се отговаряме за тази директива тук но държавите членки са тези, които трябва да направят тази киберсигурност. Какво ще кажете по въпроса? За другия министр. Вчера се видяхме вече, много се радвам. Вчера говорихте за пакета за услугите и говорихте... Може ли да кажете какви данни, а, извинете, какви дати си представяте в парламента и в съвета? Да кажете няколко думи за дебата за двойните стандарти при храните. Има ли такъв проблем в Естания, защото някои държави членки се оплакват? Благодаря, Андреас, за социалистите Никола Данти. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на председателството за изказванията на двамата министри, които са тук тази сутрин. Много се радваме. Голяма чест за нас е, че сте тук, че може да ви изслушаме по много аспекти от дейността, която развиваме. Сега няма да спомена всички положителни елементи, които чух. Ще кажа само, че ние сме сигурни, че приносът на естонското председателство, що се отнася до цифровизацията, електронното правителство и управление, ще е изключително важно, имайки предвид опита във вашата страна. Това е един модел за всички ни, за всички страни в Европейския съюз дори бих казал за самия Европейски съюз, т.е. за самите институции на съюза. Искам да подчертая два момента, които не забелязах във вашата програма за работа и искам да ви обърна внимание на тях. По-специално темата за продуктите и надзора на пазара, made in, географските указания. Не ги намерихме. За нас това е една тема, която е блокирана в съвета от доста време. Знам, че е спорна тема. Знам, че няма мнозинство за одобряване на такъв текст, но много ни се искаше евентуално да го споменете, да се опитате да положите малко усилия да се постигне компромис по тази сложна тема. Никой друг не разреши този проблем, нито големите държави, нито малките. Надявахме се вие да обърнете внимание там. На второ място Смятам, че в съвета по някои теми, заради въздействието върху живота на хората, не се споменава а, економиката на съвместното ползване, ролята на платформите, отговорността на платформите и какво правим за алгоритмите. Са много важни теми, имайки предвид цифровата система. Създава се една инфраструктура, която е свързана с платформите и алгоритмите. Според мен те изискват внимание и от страна на съвета, така че ми се искаше да има възможност да начертаете път напред. Това, което подчертахте за типовото одобрение, бе важно. Позицията на Европейския парламент не бе достатъчно амбициозна, поне според мен, или поне колкото ни се искаше. Надявам се да има поне малка стъпка напред. Надявам се естонското председателство да може да убеди съвет. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Екаре. Господин Далтън. Благодаря, госпожо председател. Аз също ви казвам добре дошли и на двете. Това председателство трябваше да бъде председателство на Великобритания. И ви благодаря като британец за това, че трябваше да скочите малко напред с интерес ви слушах. За типовото одобрение. Аз отговарям за тази тема. Чудесно е, че искате до края на председателството да се стигне до споразумение. Две години. Преди две години излезе предложението на комисията, парламентът е готов да води преговори, имаме екип, имахме трудни преговори, дори и помежду си, както каза Никола, но стигнахме до позиция. Накрая позиция, по която всички са съгласни. И искахме много да имаме заседание или поне първи триалог преди лятото. Сега не беше възможно от вас Малтийското председателство, но искаме да започнем максимално бързо по темата с вас, защото няма време за губене. Знам, че съвета има трудности, както има в парламента по този въпрос. как ще се опитате да защитите всички интереси на държавите членки в крайното споразумение. Затова искахме и Европейската комисия да има роля. Има някои държави членки, които нямат никакви правомощия в тази сфера. Um, but I'm hope... Надявам се да се разберете вътрешно. От наша страна обаче искаме да стигнем до съгласие до края на годината и се надявам uh, да се разберем по цифровите досиета. Те са много важни винаги. Говорим за цифровото съдържание, предложението за него. Имаме проблем тук в парламента. Нямаме обща позиция. Една от причините е, че то ще окаже въздействие върху другите а, такива в а, един, единния цифров пазар. Може ли всички тези досиета да не се застъпват, а да се взаимодопълват, тъй като има много законодателство, което излезе по тази сфера и може да се окаже, че свръхрегулираме. Ни вие не го искате, и аз не го искам. Как ще направим така, че всички тези досиета да стигнат до съгласие и да постигнат това, което искаше да постигне единия цифров пазар на първо място. Цифровизацията да се разрасне и да стигне глобални нива. Благодаря. И аз благодаря за Алде, госпожа Каранцова. Благодаря ви. И аз искам да ви приветствам сред нас добре дошло на естонското председателство. Ако има страна, която разбира единния пазар, ползата от цифровизацията, то това е Естония. Вашата страна обаче също разбира, че трябва да се борим срещу протекционизма в Европа и в световен мащаб. Надявам се, че това ще бъде философията на вашето председателство, Надявам се да знаете, че затварянето на врати, дали става дума за обществени поръчки, дали става дума за услуги, води до допълнителни затворени врати. Три въпроса набързо. Кодекса за електронни съобщения. Това е един от приоритетите, казахте вие. Мисля, че парламентът скоро ще е готов да започне преговори и триалог със съвета. Но съвета трябва да е готов, за да започнат. ще може ли да изпълните мандата си по време на председателството? И което е по-важно, ще направите ли така, че да няма допълнителна тежест за някои дружества, да облегчите други, т.е. да се постигне накрая баланс? След това делокализацията. Както знаете, с други депутати лобираме за това Европейската комисия да излезе с предложение тази година и имаме средносрочен преглед на единия цифров пазар в Талин. Също така ще кажете най-вероятно, че подкрепите тази тема. Какво ще кажете днес? Може ли да обещаете, че ще похарчите политически капитал, за това, дори да не се приеме по време на вашето председателство, все пак ще има напредък по тази тема по време на председателството. И последния ми въпрос, то винаги задавам на председателства, може би за последен път, защото вие ще решите проблема и няма да ми се налага да го задавам пак. Регламента за прехвърляне на МПС. Многократно сме казвали, че искаме да приключим работа по това досие. То продължава да се обсъжда Имаме нужда от едно силно председателство, за да приключат нещата. Този регламент е много важен. Той ще реши практически проблеми на гражданите. Затова, моля, кажете, готови ли сте да се заемете като приоритетно с това досие. Благодаря. И аз ви благодаря. Не виждам други въпроси и затова давам думата на реда от зелените. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла на министър Симсо Ивал от името на нашата комисия. Нашите надежди към вашето председателство са много високи във връзка с доизграждането на цифрови единен пазар. За нашата комисия това е изключително важен въпрос и ние работим по много законодателни актове в тази област. За нас е много важно е, в сърцевината на цифрови единен пазар да бъдат е, потребителите, но и също така, когато постигаме напредък в други области, да не създаваме други пречки за цифрови единен пазар и за е, потребителите на интернет в други области. Както и знаете, ние имаме споделено правомощие по авторското право и с нашия докладчик Катрин Стайлер избрахме ясна позиция защита основните права на потребителите на интернет. Общо задължение за онлайн платформите, които да следят поведението на потребителите не съответства на Харта на основните прави и Европейския съд се произнесе. И за операторите би било много лошо, ако законът наложи върху тях задължение и след няколко години след това законът бъде отменен. И моят въпрос е за съвместимостта на това предложение с харта на основните прави, но също така и с целостта на цифровия единен пазар, с директивата за електронна търговия. Въпросът е повдигнат пред съвета. Разбирам, че има различия в мненията. И как възнамерява естонското правителство да преодолее тези различия и да приключи много трудната задача за постигане още общ подход по досието за авторско право и взаимодействието с директивата за електронна търговия по киберсигурността. Съгласна съм, че това е важна област в бъдещето и бих искала да знам какво е становището ви. Трябва ли производителите да имат положителни задължения, особено в областта на интернет на вещите, да, да затворят вратичките към госпожа Симсън, досието за блокиране по признак географско разположение? А, парламентът постигна компромис да не се включи не аудиовизуалния материал, като оставяме аудиовизуалното съдържание в приложното поле и да бъде и когато отпаднат въпросите с, авторското право да се включи първото. Разбирам, че музикалната индустрия някои важни личности там лобират срещу предложението, но от гледна точка на потребителите ако областите, в които геоблокирането, е което е най-широко разпространено, не бъдат включени в предложението, е много трудно да убедим потребителите, че това е успех, че е регламент срещу геоблокирането е след като всички области, в които има геоблокиране, е се изключат. Има сериозна съпротива от съвета, особено по отношение на музиката. Как възнамерявате да преодолеете различията в мнението и как да направим така, че да възстановим доверието в Европейския съюз и способността му да регулира, особено в области, в които потребителите може да не са доволни от регламентацията. Благодаря. Това беше първия кръг въпроси. Сега искам да помоля двете министърки да отговорят. Благодаря за вашите въпроси. Те са много важни. И от самото начало ще започна с, директно с отговорите им. Относно киберсигурността, вашата колега Еда току-що спомена този въпрос. Киберсигурността без съмнение е краягален камък в цифровата економика. Ако няма доверие в това, че данните ще са защитени и че онлайн пространството е сигурно, то няма как да се развива в бъдеще цифровия пазар. Ето защо цифровизацията е залегнала като приоритет в нашата работа относно стратегията. Това е една тема, която е важна за нас, но ситуацията се променя толкова бързо, че е, след като са направени последните ново въведение, отново възникват някакви други потребности. Без съмнение, ние подкрепяме директивата. Киберсигурността няма как да бъде, а, пре, а, да бъде гарантирана, ако само една държава работи в тази посока трябва да има сигурност, която да е гарантирана във всички държави членки. Има предприятия с дъщерни подразделения в други държави членки. Може да се стигне до недоразумения и проблеми. Ако трябва за да се обнови и да се актуализира така, че да отговаря на съвременните изисквания. Това ще го направим съвместно с парламента. Относно по-нататъчното развитие на цифровия вътрешен пазар, много е важно доверието в сигурността да е много високо. Трябва да работим за сертифицирането на киберсигурността. И а, стратегията за киберсигурността ще е тема залегнала в дневния ни ред. Относно економиката на споделянето беше зададен въпрос в тази връзка. Въпросът свързан с а, платформите, които се създават, платформите за споделяне. Те може да са много важни за економическия растеж, за иновациите, за конкурентоспособността в конкретни държави членки. Трябва да се стимулира този подход. Трябва да направим всичко възможно, за да може посредством онлайн платформите да се използват всички възможности от страна на потребителите. В средносрочен план искаме онлайн платформите да бъдат доразвити и очакваме в тази връзка предложенията на Европейската комисия. Като ги получим, ще ги придвижим възможно най-бързо напред. Като цяло, що се отнася до економиката на споделянето и платформите свързани с нея, искаме да подкрепим този аспект и сме сигурни, че развитието ще е много бързо. Моята колега ще се присъедини е, и тя към мен по този въпрос и ще направи някои допълнения. Сега, по-нататък. Що се отнася до протекционистските мерки, в Европейския съюз. Те съществуват не само в Европейския съюз, но и в САЩ. Протекционизмът, според мен, и смятам, че ще споделите моето становище, е нещо, от което никой няма полза, защото когато се въведе протекционизма, не се стига до нищо положително. Просто всички са губещи. За Европейския съюз е много важна тази тема. По време на съвета по външни работи ще, ще сложим акцент върху тази тема и ще включим темата за протекционизма в дневния ни ред ще включим темата и при ам, преговорите ни за свързани с външните ни отношения с други страни. Свободната търговия е правилния път, правилното решение. Един от важните въпроси, които ще бъдат включени в дневния ни ред и въпрос, за който аз отговарям. На 19 юни постигнахме съгласие и отбелязахме напредък. По този начин съвета доби представа за общия подход, за общия подход – свързан с бъдещите му действия, да се и да може да се започнат възможно най-бързо разговори с парламента. Искаме да действаме бързо по този въпрос. siis internetifirmade ülereguleerimisest rääkides et Eesti eesistumise Що се отнася до свръхрегулирането, сред приоритетите на естонското председателство е следното да създадем по-добри е, условия за предоставянето на услуги посредством електронните мрежи за комуникация. Все още обмисляме този въпрос. И още по време на Малтийското председателство постигнахме споразумение – а именно, ако съществува интерес по този въпрос, то такива услуги трябва да имат първостепенна роля. Има и директива за електронните а, комуникации, съобщения и европейските държа... и държавите членки трябва да се придържат към едни и същи критерии. Съвета очаква предложенията на комисията, които ще бъдат представени през есента и през септември. Съвета има намерение да обмисли тази тема и да проведе дискусия, свързана с нея. Свободното придвижване на данни е много важен аспект и спада към приоритетите на естонското председателство. Що се отнася до авторските права? На мнение сме, че авторските а, права трябва да бъдат приведени в унисон с а, цифровата ера. Те са много важни и успяхме да постигнем напредък и в тази област. Най-противоречиви са предложенията, по които все още работим. Искаме да дадем най-доброто от себе си и да няма да щадим сили и време, за да стигнем до едно удачно решение. Но с днешна дата не е ясно още дали естонското председателство ще може да свърши работата до край. Предложението на госпожа Преда се разглежда и от нас необходими са още уточнения на техническо ниво. Има и продължение в основа на член 11, което вече е представено възможни промени могат да бъдат обсъдени. Господин Далтон, за да отговоря на вашия въпрос, който беше свързан с дигитализирането на индустрията и ам, необходимостта да не се прекалява с регулирането. Важно е да не спъваме развитието, независимо какво правим. Цифровизацията е много важна за Европейския съюз, за да може той да остане конкурентоспособен, за да може промишлеността да се развива, но в същото време не бива да спираме развитието посредством свръхрегулиране. Трябва да разгледаме общата картина и ще се срещнем на 29 септември в Талин по време на конференцията, посветена на дигитализацията. Там ще присъстват всички правителствени и държавни глави. Благодаря и давам думата на госпожа Симсън. Аз... Very short answers to... Аз ще отговоря много кратко на въпросите, които са в моя ресор. Ще премина народния си език, защото за мен това е изключителна възможност. Благодаря. Благодаря за срещата, която се проведе вчера. Още вчера казахме, че пропорционалността и нейната проверка, както и процедурата по уведомлението са много важни приоритети, залегнали в нашето председателство. Хубаво е да изчакаме и гласуването в ресорната комисия. Ние се надяваме, че ще ни окажете подкрепа. Вие Знаете какви са сроковете, които сме си поставили. Се надяваме до края на октомври въпроса да се реши. Вие попитахте, освен това, какво, очаква, какво мислим по тези двойни стандарти в хранителната индустрия. Хранително-вкусовата индустрия. Въпросът е много сложен. В момента водим преговори в съвета. Още нещо свързано с казаното от министра, министър Пало и ам, економиката на споделянето. Това е едно прекрасно ново развитие, което дава нови възможности за МСП, но съществуват и проблеми свързани с данъчното облагане, с защита на потребителите, но има и други въпроси, свързани с тези платформи на споделянето. И конвенционалната економика, традиционната економика и економика на споделянето трябва да бъдат разглеждани съвместно, да се търсят общи решения. В съобщението на Европейската комисия е посочено, в това беше обсъдено и в съвета през 2016 година от експертната група на съвета. И а, много се радваме, че комисията иска да търси най-удачните решения относно туризма. Трябва да използваме всички нови възможности, така че Европейския съюз да е привлекателен за всички граждани и предприятия. Другия въпрос, който е стигнал до задъна на а, улица в съвета, става въпрос за е, сигурността. Не сме организирали среща, но се надяваме съобщението да е готово през октомври, да го публикуваме и очакваме да се свика въпросната среща относно одобрението на типа. Сигурна съм, че по време на преговорите ще стигнем да видим много добър резултат, така че процедурата по одобряването на типа да бъде опростена. и ам, да бъде подобрен надзора над пазара. На техническо ниво вече сме започнали подготовка. В Естония няма автомобилостроени, затова смятаме, че можем да играем ролята на добър посредник. Благодаря на госпожа Дита Хрансова. Ние се срещнахме с нея наскоро в Брюксел и обсъдихме проблемите, които съществуват. Става въпрос за прехвърлянето на МПС в рамките на Европейския съюз. Имаме нужда от истински решения, но трябва да помислим за различни възможности, свързани с данъчното облагане, да имаме предвид и другите проблеми. Знаете, че е много трудно да се постигне компромис. И от 2014 година няма никакво раздвижване в съвета, но ние няма да се предадем. Proua Reeda küsis geoblokeeringu Относно блокирането на географски принцип, на 18 май бяха започнати преговорите и искаме възможно най-бързо да постигнем крайен резултат. Няма как сега да коментираме тази тема, защото в момента преговаряме с Европейския парламент по темата, но тя е приоритетна за нас, така или иначе. Уверявам ви, че ние ще се запознаем с всички основания и на парламента, и на съвета, и най-вече се отнася до авторското право, музикалната индустрия, електронните книги и така нататък. По тези теми също ще търсим а, окончателно решение. Э, ще допълня нещо. Госпожа Реда, вие зададохте един въпрос за цифровото съдържание – какво сме направили в съвета по въпроса. През юли, по време на съвета по правосъдие, направихме първите стъпки напред. И за търговията не стана дума. За нас е важно да имаме общи правила – искаме наистина да търсим решения, които са в унисон с рамките за защита на правата на потребителите в Европейския съюз. Ние сме готови с тази инициатива да продължим с тази инициатива и знам, че министрите по правосъдие имаха неформална среща, която се увенча с голям успех. И искаме да продължим сътрудничеството в тази област. Водим преговори в съвета и а, ще го направим, ще вървим напред възможно най-бързо. Имаме различни работни групи, които в момента се занимават с тази тема. Добре. Втория кръг въпроси. Анна Мария Кораца Билд, благодаря. Добре дошли. Госпожи министърки, закъснях, но имах възможност да ви чуя по време на съвета на председателите на комисии. Вълдушевена съм от това, което казвате за свободното движение на данни, цифровия единен пазар и ускоряване на работата по досията на ИМКО. в интернет, е, що се отнася до интернет, е, ние трябва да улесняваме нещата и да осигуряваме правила, които да гарантират правна сигурност. И сега има едно досие, което е много важно за всички фирми, директивата за неприкосновеност на личните данни. Е, вече имаме регламент, който за съжаление е не балансиран е, по отношение на пригодността му към единния пазар. Неприкосновеността на личните данни е много важна, но това е за сметка на възможностите за растеж на цифровата економика има и подобен проблем с директивата за неприкосновеност на личните данни. И какъв е обхвата на регламент на директивата за неприкосновеност на личните данни по отношение на много области, обхванати от регламента за защита на данните и в името на правната сигурност е, ние трябва да постигнем добър баланс. Надявам се и с лидерството ви съм сигурно, трябва да направите така, че държавите членки да не подкрепят единия пазар само на думи. Е, в заключенията на всеки е, съвет се говори, за единен пазар, само че на практика не го виждаме. Няма ангажимент към хармонизация, стандартизация и като че ли не се вярва наистина, че това е пътя към растеж и а, заетост. Сега, кои досиета са свързани? Това е основният проблем. А именно истински ангажимент от държави членки за изпълнение. Целият пакет за услугите, който който подкрепям с, с теста за пропорционалността, уведомяването, електронната карта е начин Европейския съюз да направи нещо, макар и минимално за отваряне на цифровия пазар. И е, свободното движение на специалисти да престане да се възприема като заплаха за работните места, а, а като възможност за повече работни места. Това обаче е революция, но се натъкваме на табуто. И сега, е, електронната карта е, е въпрос, който ме вълнува. Съветът няма общ подход. Аз мятам, че предложението на комисията не е достатъчно амбициозно. Надявам се, че можем да работим заедно. Не само а, за да видим а, кои административни а, пречки са издигнати пред професиите, но и да огледам и регулаторните пречки. Някои заинтересовани лица казват, че ако добавим една система БЕК да отмахнем част от предишната система, резултатът ще е повече сложност, а не улесняване. Например, правната форма. Така че бих искала да зная какво мислите и как можем заедно да направим така, че принципът на необходимост, пропорционалност и недискриминация да станат реалност. И тук само да добавя нещо. Пакета за спазване той е, предизвиква притеснения сред бизнеса и ние трябва да обясняваме, че не става дума за това да се, вземе информ... да се взима информация от заинтересованите лица, а е и правоприлагане, за да прилагат държавите членки единия пазар еднакво. Исках да чуя вашето становище и очаквам да е, работим с вас. Благодаря. Катрин Стайлър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на естонското председателство. Както казаха и други, вашите познания в областта на цифрови единен пазар са навремени. Както каза Джулия Реда, авторското право е проблем и аз бих искала да чуя как гледате на този въпрос председателството. Ние гласувахме в нашата комисия, други комисии също гласуваха. И има нов докладчик в комисията по правни въпроси. Дали ще има напредък? по време на вашето председателство по изпълнението. Е, вие говорихте, вие обсъдихте този въпрос. Много е хубаво това, че ще преминем към изпълнение следващата година и ще видим докъде са стигнали държавите членки, тъй като крайният срок от 2018 година наближава. Сигурно ще разговаряте и с българското председателство. Въпросите, свързани с личните данни, са от особено значение за гражданите и също така те се вълнуват от това как се използват техните данни. Много е важно гражданите да имат информация и този въпрос по всяка вероятност няма да изчезне. И най-сетне има един въпрос за свързан с противопожарната защита. Ще обсъждате ли този въпрос по време на вашето председателство? Ще обсъдят ли държавите членки тези въпроси, които са много важни за гражданите и тяхната безопасност? Знам, че комисията днес след обяд ще дойде да говори и на 13 септември ще обсъждаме въпроса в пленарна зала. Бих искала да чуя какво мислите. Много се радвам, че сте тук. Надявам се, че пак ще се видим в тази комисия. Благодаря. Мария Грапини. Mulțumesc mult, doamna președintă. Благодаря, госпожо председател. И аз ще говоря на своя език. Благодаря на Двете министърки вече се запознах с тях в Талин, видяхме се и тук. Много ми хареса това, което видях в Талин. Има 6 месеца председателство са си винаги 6 месеца и всички колеги зададаха много въпроси и други го казаха – за 6 месеца не, може да, не могат да се разрешат всички проблеми, така че трябва да има приоритети. Но бих искала да получа отговор на един въпрос, който вече беше зададен. Кажете ни 3-4 приоритета, не повече. Всеки път, когато обсъждаме, въпросите са толкова много, само че никой не може да реши тези въпроси в рамките на 6 месеца. И така, според вас, как трябва да се решава, как трябва да се решава проблема с протекционизма, обществените поръчки, търговете? А, аз имаме нужда от доклад за търговете за обществени поръчки в трети страни. Европейския съюз, държавите членки имат достъп до обществените поръчки. Държавите членки осигуряват достъп за трети страни, обратното не е вярно. Ако румънска фирма иска да участва в търг за обществени поръчки в Китай, ще се сблъска с множество проблеми. Не казваме, че искаме протекционизъм. Искаме лоялна търговия, но обществените поръчки и търговете са много важна част от търговията и каква е позицията на вашето председателство. Как гледате на въпроса за обществените поръчки? Говори се, че ще се че пазарът ще се затвори. Аз не гледам така на нещата. Ако няма равнопоставеност, без дискриминация, равнопоставени условия, равна възможност за участие в дъргове за обществени поръчки, в нашия вътрешен пазар, в държавите членки, без това не можем да развиваме вътрешния пазар и бих искала да чуя отговор на въпроса на колегата Данти по два въпроса. Е, етикетът Made in, произведен в. Също така, географски, географските указания. Как гледате на интернационализацията на МСП? Има предложение на Европейската комисия за бюджетен ред в подкрепа на МСП за достъп до трети, до пазарите на трети страни. Как да се интернационализира това? На на малко и средно предприятие не може да познава а, законодателството на всички страни. И накрая. Ако не искаме да има протекционизъм, какви да бъдат условията на търговията. И в нашия вътрешен пазар и имам, искаме да има защита срещу фалшификация. Малко по малко ние деиндустриализирахме е, вътрешния пазар. Аз съм бивш предприемач и според мен търговските споразумения трябва да и казват ясно как, как ще се решават проблемите с фалшификацията. Нямаме е, митническа информационна система, която да функционира добре. Включено ли е всичко това в е, вашия дневен ред? А ако не функционира вътрешния пазар, как е, можем е, да разчитаме, че ще развиваме а, вътрешния пазар. Извинявайте, че толкова много говоря, но ние искаме а, търговия, която а, да спазва ясни условия. Благодаря, госпожа Якосари. Сари. Onneksi esti Fabari. За щастие. А, вие сега ръководите съвета. Една от основните теми в Европейския съюз е социалния стълб, социалното измерение. Е, също така, ние говорим за а, това всички да участват в цифровата революция, никой да не бъде изолиран. Естония постигна успех в цифровата резолюция и затова имате ли идеи, опит и някакви цели за това как хората да останат в руслото на цифровизацията, защото понякога звучи малко страшно. Ако всичко се прави цифрово в болници, в училища, как ще помогнем на унези, които не са толкова в крак с тези технологии? Как да помогнем на хората? И аз искам да кажа съвсем накратко, тъй като много въпроси бяха повдигнати, много досета, които бяха споменати, геоблокирането, Достъпността е, представляват интерес е, не само за цифровия единия пазар, а, и за потребителите е много важно тези досиета да се реализират. Срещнахме се с една от министърките в Естония заедно с Мария Грапини пред два месеца. За това беше първото ми посещение в Естония и бях много впечатлена от всичко, което правите в областта на цифровизацията. За мен цифровизацията не означава само достъп, означава улесняване на живота за гражданите. Всичко онова, което сте постигнали в областта на електронното управление, е, това е, може да служи за пример за други държави членки. И можете да използвате натрупани опит като основа за постигане на напредък по много въпроси по време на вашето председателство. Имам само един въпрос и той е свързан с един от въпросите, които ще обсъждаме днес в нашата комисия съоръжението за проверка за авиационната сигурност в момента нещ... досието не върви, не беше прието добре от държавите членки. Разбираме, че държавата е започнала разговори на двустранна основа с някои държави членки и парламентът е изтикан малко в страни. Бих искала да чуя как възнамерявате да вървите от тук нататък. Благодаря ви. Радвам се да чуя, че ни вълнуват едни и същи теми. По-нататъчното развитие на вътрешния пазар е залегнало в нашите приоритети, както и ефективното развитие на пакета за услугите. В света вече има някои решения, които са на разположение. Виждаме, че парламента се занимава с тези въпроси. Относно електронната карта и електронните услуги, Работим за това картата да се превърне в един ефективен инструмент. Работата по електронната карта отнема много време. Предложенията, които са разпространени, са обект на нашето внимание в съвета. Искаме да действаме целенасочено в бъдеще, така че да стигнем до общи решения. Що се отнася до пакета за съответствието? Съдържанието на този пакет е от голямо значение за естонското председателство. Трябва да се има предвид обаче, че този пакет беше създаден в края на Малтийското председателство. Ще се опитаме през следващите 6 месеца да отбележим напредък. Но така ли, че сроковете са кратки и ще се опитаме поне да постигнем един общ подход. Освен това се занимах, занимаваме и с въпроса за сигурността на продуктите. Не знам как ще изглежда окончателната позиция на съвета. Все още няма такава. Предложенията на комисията са под названието сигурност на продуктите. Може да има различни становища и в съвета и те да окажат своето влияние. Искаме европейската економика да бъде стимулирана посредством обществен, нови обществени поръчки. Още през октомври ще проведем информационна кампания, свързана с обществените продукти така че търговци, производители, всички заинтересовани страни да могат да се съберат на едно място. Относно въпроса за сигурността във въздухоплаването. Възлагаме големи надежди на Европейската комисия. Надяваме се, че сътрудничеството в тази област ще бъде успешно. Благодаря ви. Esimene küsimus, се puudutas e-privaatsust. Е, е, Благодаря. Е, въпросът свързан с, с личната неприкосновеност в интернет. Ние искаме да се засили доверието в цифровия пазар. За съвета е много важно защитата на личните данни да бъде на най-високото си ниво. В съвета Преговаряме все още и за това днес, за съжаление, не мога да ви предоставя никаква подробна информация, но мога да ви уверя, че този въпрос с лична, личната неприкосновеност в е, цифровото пространство ще се обсъжда и занапред в съвета. На второ място, авторските права и действията, свързани с тях. Темата е много важна. Работим много сериозно по въпроса. Имаме много големи желания, но все пак трябва да сме реалистични. Много работа ни предстои и за това не сме сигурни, дали можем да заложим общите насоки. Но ще се радваме, ако успеем, разбира се. Ще се опитаме да подготвим един възможен компромис. Свикали сме различни работни групи и по тази тема. И ако е възможно, ще изготвим и първите компромисни предложения. сега защитата на личните данни и дали субектите на данни могат да бъдат наистина собственици на тези данни. Ще има неофициална среща, ще се говори за свободното придвижване на данни и ще обсъдим въпроса по какъв начин можем да въведем в Европейския съюз една економика, която да почива на свободното движение на данни. Подготвя се документ, в който става въпрос за свободното движение на данни. Не смятаме, че трябва да се въвеждат нови правила. Има регламент за защита на личните данни. И предвидени са и права за субектите на данни, но тази тема ще бъде обсъждана и за напред. Относно протекционизма. Госпожа Грапини каза, че протекционизмът се разпространява все повече. Съгласна съм, че трябва да се занимаем с протекционизма, но държавите, които въвежда протекционизъм, са точно тези от Г-20. Има съобщение от комисията, свързано с частните мерки, що се отнася до инвестициите и там се посочва, че Развитието на пазарите и достъпа до тях са едни от най-важните мерки. Ние сме готови да направим всичко така, че европейските предприятия да имат достъп до всички пазари по света. Ще работим съвместно с Европейската комисия, Европейския парламент в тази насока. Ще водим преговори, разбира се, и ще преработим стратегията за търговската политика на Европейския съюз. Госпожа Яконсари. Поставихте въпрос, свързан с цифровото общество и цифровата революция. Нямаме друг избор. Това е моят отговор. Цифровите развития не могат да бъдат спряни посоката е само една и няма как да я обърнем, да я променим. Трябва да направим всичко за сигурността на цифровия свят и всички хора да бъдат приобщени. Никой не трябва да изостава. Всички трябва да бъдат подготвени за това цифрово развитие. За младите Подготовката ще започна още в училищата. Моите деца нямат никакви проблеми. Те са много добри, но моите родители, те трябваше да научат много нови неща и държавата трябва да даде възможности в тази насока. Трябва да се провеждат обучения за възрастните хора и трябва да мислим за цифровите мрежи по друг начин. Всичките семейства, целите семейства трябва да бъдат обхващани от обученията. В Естония, например, много възрастни хора могат да отидат в библиотеката и да преминат през курс на обучение за компютърна грамотност. Служители са задължени да покажат на възрастните хора как да боравят с компютър. Цифровите познания не означават, че трябва някой да знае как функционира софтуер на компютър или как да се серфира в интернет. Не. Става въпрос е за следното. Как всеки, възоснова на тези компютърни умения, може да си върши добре работата. В тази връзка трябва да се инвестира в обученията по компютърна грамотност. В Естония въведохме нова програма и Агенцията по заетостта също участва в тази програма, като обучава собствените си служители. Тези предприятия, които използват новите цифрови възможности, те назначават повече служители и а, оборотът им е по-висок. Винаги се казва, че машините ще заместят а, хората, но не е така прогресивните предприятия, които изнасят много, те назначават и повече служители. И тези служители имат съвсем друго образование, съвсем други познания. Нямаме друг избор, ако искаме предприятията да минат през тази цифрова революция и останат конкурентоспособни. Просто нямаме друг избор. Относно електронните услуги, в Естония а, са въведени много такива услуги. А, човек се пристрастява посредством тези електронни услуги, всичко се улеснява, имаме и такива електронни учебни платформи, всички документи при нас са в електронен вид, много неща могат да бъдат спестени. 2% от БВП пестим, защото хората могат да правят всичко от домовете си. А, също и рецептите са обхванати от тази електронна система, така че да може по-лесно да се предписват а, лекарствата така или иначе, посредством тези услуги, живота на хората се улеснява и ние трябва да се стремим към все по-добри услуги. Благодаря ви за отговорите на зададените въпроси. Очевидно, въпросите показват, че нашата комисия има силни очаквания към председателството. Пожелавам ви успех! И сега можем да приключим сутрешното заседание на нашата комисия. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите и ще се видим днес след обяд в 3 часа. Благодаря, за нас беше чест и удоволствие.